point 1, euh, l'ordre du jour vous a été euh, distribué. Точка първа. Получили сте дневния ред, няма възражения. Приемаме го. За точка втора, съобщение на председателя. Отново, както имаме навик, нашето заседание се подава, предава по интернет. Това е първото ми съобщение. Второто съобщение го имате в папките си съобщението за обмена на мнения с, социални, с социалните партньори. И втората част на нашето заседание ще е именно по тази точка. Точка трета изменение на регламента за координация на системите за социалната сигурност и регламента за установяване на процедурата за прилагане на регламент 883. Много важна точка. Ще разгледаме измененията. които съвсем не са малобройни. Това са измененията към доклада на господин Кабурнох. И той самият също е подал дестина изменения. Имате думата, господин докладчик. Обръщам ви внимание, че не всички докладчици в сянка са тук, но все пак давам ви думата. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ehm,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 и получих информация, че 4 или 5 от тях ще бъдат оттеглени. И така, намираме се в следното положение. Предлагам да се гласува срещу предложението на заместник-председателя Томас Ман. измененията на господин Манс е, от езиков характер, така че е, го призовавам да ги оттегли. Докладчикът е, Следва основната линия на НП. Нямам е, големи коментари, само изменение 27. Не съм сигурна дали то е отменено или не, но е, поне от нас ние ще сложим там минус. А, казвате ми, че е отпаднало добре, значи всичко останало е на плюс от нас. Благодаря. Господин Вир. Благодаря, госпожа председател. Аз съм докладчик от Сянка по този въпрос. Сянка от Алде по този въпрос и искам да благодаря на докладчика за точната и прецизна работа. Тя може да ни насърчи всички да правим това, което е необходимо. Ако е регламент, трябва да има нов регламент. Нашата група е съгласна с предложението на Милан. Има няколко предложения за изменения, които няма да подкрепим. Всички останали са свързани с обсъденото на съвета. Що се отнася до езиковите въпроси? Няма какво да спорим за езика. Така че подкрепяме регламента от при гласуването. Господин Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Идеен Милан, винаги имаме нови предложения. Искате да оттегля измененията си, обаче 29-то изменение, което според вас е просто езиково, за мен е много подобно на предишното. След това ако сравните 17-то и 18-то осъмнение, изменение на господа Жа Юта Штайнрок, те са изключително подобни. Казвате да на изменението на Юта и не на моето. Добре, тогава ще, ще оттегля 17-то в полза на а, а, изменението на Юта, няма проблеми. За мен 18-то изменение е добро. Какво е вашето мнение за това изменение? Можете ли да ни кажете за какво става дума? Имаме много подобни идеи. Поне по тази тема. Въпреки, че не сме от една и съща партия. Господин Серкас. Благодаря много, госпожо председател. Това е тема, която обсъждаме вече няколко пъти. И както Милан Кабрнох знае, в групата на социалистите сме много доволни от свършената от него работа. Защото основните важни за нас въпроси бяха включени в доклада. И така виждате какво става. 18 отпада, господин Ман, отпадат и останалите, които съвпадат с него, така че сме много доволни от това, че двата проблема са разрешени. Едното нещо, което бе важно за нас, бе е, служителите в авиолиниите, където стандартите не бяха съвсем ясни, сега вече са достатъчно ясни и се задоволява искането на работниците за правна сигурност. Така те няма да бъдат оставени на милостта на едри работодатели, които се опитат да изкривят системата за социално осигуряване в своя полза. Така се разрешава въпроса и за самонетите лица, които работят в няколко държави. И така, това е от нас. Надявам се, че ще държим една и съща позиция, когато работим с съвета и комисията, за да постигнем съгласие на първо четене. Е, Има ли представители на комисията? Искате ли да се изкажете от името на комисията? Uh, uh, Благодаря, господин председател. Както вече бе казано на последното заседание, много сме благодарни на комисията за това, че свърши работата по доклада толкова бързо и много се радваме, че ще можем да постигнем съгласие още на първо четене, защото това е от полза за гражданите, които попадат в обхвата на този регламент. Euh, Господин Томасман, благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, че ми позволявате отново да коментирам по въпроса. Говорих с госпожа Штайн. Тя е оттеглила 18-то изменение, така че няма как е, да се позова на него, но всъщност, когато говорех за двете подобни изменения, имах предвид 17 и 16. А, така че оттеглям 17 а, в подкрепа на 16 за това исках да взема думата отново, а сега е по 29 28 и 29 не са особено различни. Мисля, че тук разликите са основно езикови. Така че ако тези две твои предложения се приемат, добре. Благодаря, че можах да се изкажа отново. Добре, значи, доколкото разбирам, не оттегляте измененията, но смятате, че те ще отпаднат, ако минат измененията на докладчика. Тоест, те не се отдалечават толкова вашите изменения от текста, отколкото тези на докладчика. Така ли излиза? Господин докладчик, заповядайте. Ако имате нещо да кажете, но за да приключим, много е важно да избегнем в пленарна зала дебати, които не са започнали още. Така че, е, нека е, да не подхващаме теми, които ние така или иначе не знаем какво се, са се разбрали докладчика и докладчиците в сянка. Ние сме в пълно неведение. Няма да е лошо някой да ни обясни какви са основните теми на преговорите и е, все пак е, нали, те не се водят напълно при закрити врати, добре е да знаем какво се е случвало. Ако можете така да ни кажете, кои са основните теми, имаше ли някакви търкания или с е, съвета, имаше ли някакви елементи на подобрение. Подре Извинявайте, че ви връщам топката по този начин, но в края на краищата, в духа на прозрачност, по-добре е да чуем нещо, отколкото само да ни кажете, ами ние се споразумяхме с докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че откакто обсъдихме това предложение за първи път тук в комисията, нищо важно не се е променило в това изменение. Измененията, които бяха подадени, попадат в три категории. Първо, дефиниции, дефиниция на критериите – а именно случая, в който дадени лица извършват по-голямата част от работната си дейност в чужда държава членка. Тогава можем ня... да имаме няколко ситуации. Човек може да работи повече време в една друга държава, в няколко други държави, в държава и да работи или да не работи в държавата, в която живее. Така че имаме много ситуации и се засягат също работещите в друга страна. Също така се засягат и екипажите на самолетите, и се говори за седалището на авиакомпаниите. Много е трудно да се определи къде е това седалище. Затова прилагаме критерия за летището, от което тръгват или в което се връщат най-често служителите на тази авиакомпания, защото там са домовете им. И накрая, трансграничните работници, те работят в друга държава членка, но това са само самонети лица. Различните държави членки имат различно законодателство за самонаетите в една държава членка. които живеят в друга държава членка. Въпросът е какви, ако изобщо, помощи за безработни получават те. Белгия, Испания, Кипър, Латвия, Португалия, Великобритания и други страни – не предлагат схеми, които да покриват безработицата на самонетите лица. Но в други страни съществуват такива схеми. И така, предложили сме решение за две годишен период. След това то ще бъде преразгледано и ще видим дали работи на практика. там нататъка. Няколко пъти се срещнахме с председателството, имахме срещи с докладчиците в Сянка и разяснихме доста неща. Този законодателен акт е доста технически и за това съм много доволен, че получих помощта и на секретарията, така че всичките са доволни. Да, технически е текста, но все пак ние работихме много с датското председателство, защото там има и основни моменти от социална гледна точка. И се надявам, че дискусиите, с които сте провели, ще ни позволят да постигнем положителни резултати. Доколкото разбирам, се радвате на голямо сходство на мненията. Всичко това е много добре. Утре ще гласуваме по време на заседанието си и в пленарна зала ще внесем текста през април и ще дадем възможност на датското председателство да отбележи е, приключването на този работа, ако всичко върви както е, е предвидено. Сега преминаваме към четвърта точка и давам думата на госпожа Инес Зюбер, докладчикът, за да ни представи измененията по доклада Европейска година на гражданите, т.е. 2013 година, както се предвиждаше, а не 2014. Заповядайте, госпожо Зубър. Em relação às, às nossas, ao nosso relatório. Много ви благодаря, госпожо председател. Като разглеждам нашето становище, искам да кажа, че получих над 90 изменения. Проведохме също така много широко обсъждане. По време на обсъжданията формулирахме 11 компромисни изменения – и те обхващат следните аспекти. Значението на противодействието на дискриминацията като част от нашия подход към европейското гражданство. Особено внимание отделяме на маргинализираните групи. Компромисите са насочени към осигуряване на повече информация, отнасяща се до правата, проистичащи от европейското гражданство и особено социалните права, които трябва да се гарантират от държавите членки. И те трябва също да бъдат приложими към граждани на трети държави, които постоянно живеят в държави членки на Европейския съюз. emprego, à remuneração Важен аспект в компромисите е също стремежа да гарантираме свободно движение за целите на заетостта, без каквато и да била дискриминация. Необходимо е да се гарантират правата на работещите и бих искала да благодаря на всички политически групи за нашата съвместна работа и бих искала да благодаря на секретарията на комисията. Госпожа Дайнбрук, благодаря ви, госпожо председател представлявам моята колега Зита Симлък, която не може да присъства днес. И аз бих искал от нейно име и от собствено име да благодаря на докладчика, благодарение на чиято работа успяхме да постигнем компромиси, които са единодушно подкрепени от групата на социалистите и демократите. Постигнахме широко съгласие с докладчиците в сянка за право на недискриминационно отношение, информация на всички граждани за техните права и правилното прилагане на европейското законодателство. Социалистите и демократите призовават към по-стрикно спазване на правата на сдружаване в профсъюзи и като цяло на правата на трудещите се. Жалко е обаче, че някои компромиси не успяха да бъдат достатъчно подробни, така както искаше моята колега, която е докладчик Сянка, например, да се дефинират най-уязвимите групи, групите в неравностойно социално положение, така че да може към тях да бъде по-добре насочена съответната помощ. Също така, що се отнася до командированите работници, тук също няма достатъчно изрични формулировки, но така или иначе нашата политическа група изцяло подкрепя предложените постигнатите компромиси и още веднъж бих искала да благодаря за доброто сътрудничество. Господин Векин и след това госпожа Акин. Благодаря. Благодаря, че водихте така успешно този процес. И ние отдадохме наистина дължимото внимание на темата за гражданството а и за ангажираността на гражданите. Темата съвсем не е проста и мненията по въпроса много се различават. Бяха постигнати много компромиси, благодарение на професионалната работа на докладчика, смятам, че свършихме наистина важна работа. според мен, ключов момент е да предадем всичко това на гражданите. Защото не трябва да забравяме, че европейските граждани трябва да знаят какви права имат, какви възможности имат, а за момента те не знаят достатъчно. Това трябва да се промени. Благодаря, госпожа Харкин. И след това господин Пападопол. Благодаря съвсем накратко. Благодарности за докладчика, за отличното сътрудничество. Ние успяхме да изведем работата до край. Смятам, че отлични е, идеи имаме, много активен е доклада и действително много е важно да се направи така, че гражданите да са наясно с правата си. Искам да се възползвам от е, е, възможността да кажа, че сега е момента да покажем на гражданите какви права имат и да им дадем възможност по-добре да ги разбирате. Смятам, че компромисите са много разумни. Благодаря. Благодаря. Сега даваме думата на колегата Пападополо. Мадам Пападополо. Бих искала да поздравя докладчика за това становище. Аз съм докладчик от Комисията по граждански свободи и повечето от измененията в становището отговарят на моите предложения, които са отразени в доклада. Независимо от това, бих искала да поставя един въпрос. Вие знаете, че Следващата година ще бъде 20-та годишнина на създаването на европейското гражданство по силата на договор от Маастрихт. Европейския парламент на 15 декември 2010 година прие резолюция за основните права на Европейския съюз и се използваше термина гражданство вместо граждани. Според мен заглавието на този доклад трябва да се промени. Вместо да това да бъде Европейска година на гражданите, трябва да бъде Европейска година на гражданството. Ние обсъждахме необходимостта да се повиши информираността на европейските граждани за това какво представлява европейското гражданство. И ние искаме да включим в това всички права. Правото на свободно предвижване във всички държави членки, право на работа без дискриминация, но също и права, които проистичат от гражданството. Затова ви моля да отчетете това и моля включете тази моя идея за промяна в заглавието. Също така искам да посоча, че бюджетът заделен за тази година е само 1 милион в сравнение с 27 милиона или 5 милиона за други европейски години, така че бюджетът е твърдо ограничен. И въпреки, че имаме прекрасни становища и доклади, ако нямаме пари, не можем да проведем необходимите кампании за повишаване на информираността на 500-те милион европейски граждани за техните права и за пречките пред прилагането на европейското законодателство и утвърждаване на правата на европейските граждани. Моля, отчетете това. Благодаря ви. Е, мадам е, Макинтир. Госпожа Макинтир. Благодаря ви, госпожо председател. Разбирам, че някои хора смятат, че 1 милион не са много пари, но аз по-скоро поставям под съмнение като цяло уместността и датата на това предложение. Ако видим какви са затрудненията, економическите затруднения в Европа, виждаме как хората в Гърция страдат от рестриктивната економическа политика, ако видим каква е безработицата в Португалия, то хората определено ще смятат, че всичко това няма значение и че няма особено значение европейското гражданство в Европа. За това, честно казано, смятам, че изобщо не трябва да разходваме средства за подобни въпроси, поне не и в този момент. Смятам, че също така пропускаме благоприятни възможности. Едно от нещата, което ме натъжава и няма да го кажа за първ път, е, че ние говорим за права, но изобщо не, слуша, не чуваме нищо за задълженията, а правата и задълженията са две страни на една и съща монета. И за да си гражданин, ти трябва също така да знаеш какви са твоите задължения, а не само правата. А този аспект някак си абсолютно липсва от този доклад и същото въжи за становището на Комисията по граждански свободи. Също така смятам, че пропускаме сериозна благоприятна възможност за съвместна работа с държавите членки. Защото много хора смятат, че те са граждани на конкретна страна. И, и едва след това, ако изобщо смятат това, а, те смятат, че са граждани на Европейския съюз. Но важното е да насърчаваме гражданството, аз, например, се чувствам гражданин на Обединеното кралство и вие се чувствате граждани на определени страни. Но гражданството е нещо, което трябва да се насърчава. И ние трябва да работим заедно с държавите членки, като насърчаваме активното участие в гражданството и най-вече поемането на отговорности и задължения. Смятам, че целият този доклад, който идва от Европейската комисия и реакциите просто са пропускане на благоприятни възможности. Е, мерси. Ало, мисю Ман a donné des mauvaises мисю... И сега господин Ман, може би господин Бекер иска да вземе думата отново. И... Така, господин Бекер след това господин Ман. Да, извинете, просто искам съвсем накратко да се изкажа. В съответствие нашата позиция има проблеми с превода, което накърнява нашата позиция. Може би трябва да се опитаме да разгледаме този въпрос. Много е жалко, че по този начин, чрез тези грешки, се нарушава смисъл на нашата работа върху този документ господин Томас Ман. Според мен, тук даваме много добър пример за това как можем да вършим добра работа. Ето, тук имаме и посетители и смятам, че и на тях можем да им покажем и то с един добър пример как работим. Господин Бекер също е подал доста изменения по е, доклада. Въпросът е как да получаваме повече обратна връзка от гражданите. Ние, нашите заседания винаги са на интернет. Гражданите могат да се включат и да чуят какво обсъждаме. Аз винаги, когато посещавам, примерно училище, казвам, преди да дойдете да ни посетите, отидете на вебсайта и вижте с какво се занимаваме, всъщност как изглеждаме. И мисля, че подобни послания също трябва да изпращаме. Ето сега даваме един е, много добър пример за това как докладчикът си сътрудничи с докладчиците в сянка. Те имаха много противоположни мнения, но с е, взаимната им работа се постигнаха компромисни текстове. Действително е, е много правилно да се отбележи, че трябва да засегнем темата и за правата, и за задълженията гражданите, когато не си знаят правата, как изобщо ще можем да влезем в някакъв диалог за европейското гражданство, при положение, че те дори не са наясно какви права имат. Тоест, ние трябва да можем да изпратим послания, които да бъдат правилно разбирани. И освен това да звучат разбираемо за гражданите. Мисля, че компромисите, които постигнахме, са напълно разумни. измененията всъщност бяха сведени до само най-полезните идеи, макар че средствата са само 1 милион. Смятам, че ако ги използваме както трябва, следващия път ще можем да търсим и повече средства, защото ще кажем, ето, и използвахме средствата, получихме резултати и сега можем да работим пак. Да, действително, нашето заседание се предава директно по интернет. Благодаря и Давам думата на следващият оратор. Докладчикът всъщност, госпожа Зубър. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха. Нямаме желание да се сменя думата граждани с гражданство. В края на кращата най-важното е да е ясно какво стои зад съответната дума. Най-важното също така е да сме наясно какво искаме да кажем с това Европейска година на гражданите. Информацията е много важна. Много важен е въпросът как тя се разпространява. Компромисните предложения действително целят и това. Има а, социални групи, които не се ползват с всичките си права в страните, където живеят и те не са в състояние да ги ползват, защото не са наясно, че ги имат. Много често подобни групи остават други да се грижат за техните права. Но ако ние активно търсиме да идентифицираме подобни групи и работим с тях, може би посредством дигиталните технологии, но не само, тогава ще постигнем резултати. Председателката. Благодаря по предложението на госпожа Пападополос. Вие имате предложение да се промени заглавието, но във вашите предложения, които вие самата подадохте, нямаше такава идея. В края на краищата, нека да отдаде, отдадем дължимето на Филипе Гонзалес, защото той бе този, който въведе това понятие в европейския дебат. По този доклад, е, т.е. по това становище ще гласуваме утре и след това Комисията по граждански права и свободи ще се възползва от нашето становище. И стигаме до пета точка. Давам думата на госпожа Харкин, за да ни представи измененията на предложението за становище по признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в Европейския съюз. Госпожо Харкин, имате думата да представите изменените и компромисните текстове. Благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Действително отлично работихме. Той няма чак толкова спорни неща в доклада. Постигнахме компромисни изменения. Според мен всички подадени изменения просто допълваха текста и се опитвам максим, в максимална степен да включа всички идеи, разбира се, без да се повтарям. Според мен е, има едно изменение Е, където гласи, което гласи, че доброволният труд не бива да е да замества редовно платената работа. Това е добър текст и ще го отразим. В компромисно изменение F Призоваваме комисията да разработи инициативи, като се съсредоточи главно върху съществуващите проекти, т.е. не искаме кой знае какво. Също добавихме, че е, участниците в тези проекти трябва да идват от най-различни среди. Е, също призоваваме комисията да подкрепят трансгранични проекти, но и да дава възможност и да стимулира страните членки също да работят по тези проекти и в лати... компромисно изменение и говорим за международните доброволчески организации. Отново приемам измененията, където са го говори, че трябва да се създават нови точки за контакт само там, където такива не съществуват и че трябва да има координация между съществуващите структури. Това подобрява текста, според мен. И накрая имам няколко коментара по отделните индивидуални изменения. Някои от тях не приемам по различни съображения. Част, защото вече те се, са покрити от компромисните текстове. Две изменения приемам с малки устни поправки и се надявам, че те ще бъдат приемливи. Ще коментирам няколко други. 39 и 40, изменение 39 и 40 за европейския спорт за умения. Няма да мога да приема тези две изменения, защото в края на крещата този паспорт все още не съществува. Очакваме те първа комисията да излезе с предложение а пък тук се дава предложение за Европейска карта за доброволчество. Не смятам, че в момента мога да приема тези предложения. Изменение 52 не го приемам, защото там се говори за предложение за създаване на мрежа за доброволчески организации, Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Но Подобни организации вече съществуват и не смятам, че трябва да се приема това предложение. А ако колегите имат допълнителни коментари или предложения, са добре дошли, но отново благодарности още веднъж на всички. Просто работата беше действително лесна. Председателката, благодаря. Госпожа Бонзоли. La благодаря много, госпожо председател. И аз искам да поздравя Мариан Харкинс за лекотата, с която изработи компромисните изменения. Ще гласуваме утре и се надявам, че ще гласуваме в подкрепа на по-високото оценяване на доброволната дейност – Милиони млади хора полагат доброволчески труд. Доброволческият труд е израз на ценности, които са важни за всички нас в Европейския съюз. На проявата на гражданско отношение, на справедливостта и прочее. Успяхме да проучим как действа доброволческия труд. И докладът показва как чрез доброволческия труд се облагодетелстват и социалните политики в Европейския съюз, както и други политики. Днес все още не разполагаме с ясна правна рамка за доброволческия труд и няма достатъчно признавания за доброволческия труд. Така че трябва да се направи нещо. Моята политическа група подкрепя всички компромисни изменения. Подаваме, е, продължаваме също да поддържаме изменения 32 и 36. Становището ни по доклада е положително, въпреки че има няколко изменения или, и, и коментари на колегите, които малко ни озадачават. Например, не виждаме защо трябва да се критикува европейския паспорт на уменията. Надяваме се, че всички умения, придобити в доброво... доброволна работа, могат да бъдат включени в този паспорт. Смятам, че това е най-добрият начин да се признае трансграничната работа. Всички европейски граждани трябва да могат да запишат в спорта своите умения натрупани по време на доброволческия труд. Благодаря много. Госпожа Ярконсари. Благодаря, госпожо председател. Докладчика, госпожа Харкин, каза, че Работата по доклада не е била тежка. Да, така е. Защото, особено като имаме предвид демографските промени и економическата криза, става ясно, че доброволческият труд би могъл поне отчасти да ни помогне да се справим с тези предизвикателства. Нека не забравяме обаче, че доброволческият труд в никакъв случай не трябва да се използва като редовен заместител на платената работа. Доброволците си имат отговорности, това е вярно. Но когато има истинска работа, трябва да се наеме истински работник, който получава пари. Разбира се, застаряването на населението ще доведе до по-голяма потребност от доброволци. Но същевременно са необходими и експерти, които да знаят точно как да се грижат за възрастните хора. Така че доброволците биха могли само да бъдат техни помощници и нищо повече от това. И е много важно да гледаме нещата в тяхната взаимовръзка. Не е достатъчно да се взема предвид само един проблем. Въобще целият въпрос с Европейската година на едно или друго нещо не е справедливо една година да има само една тема. Според мен би било съвсем подходящо тази година, годината на на активното остаряване е годината, която съвсем спокойно би могла да се а, обвърже и с доброволческия труд, да имаме повече от една тема. Има много хора, освен това, които с удоволствие биха отишли да поработят доброволно в друга страна. Благодаря за доклада. Благодаря. Ако няма допълнителни желаящи да се изкажат, давам думата отново на докладчик. Um, Благодаря. Съвсем накратко. Два коментара за паспорта за уменията. Както знаете, той е включен в компромисните изменения и както знаете, той включва и а, официално а, доказани умения и неформално придобити умения. И в а, 40-то изменение се казва, че като част от паспорта се използва и картата на европейския доброволец. Съгласна съм с госпожа Яркин Сари. В годината на активното устаряване има много инициативи, комени, съврепа на гражданите и прочие, които биха могли по-конкретно да се насочат към възрастните и към доброволците, и то по начин, че, така че това да не приключи, когато дойде края на годината. Благодаря. На тази основа ще гласуваме утре компромисните изменения и след това Комисията по културните въпроси ще отчете нашето становище. И сега стигаме до шеста точка от нашия дневен ред – по доклада на госпожа Юта Стайнрук програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации. Сега ще проведем обмяна на мнение с ред оратори, някои от които обаче май още не са в залата. Затова ви предлагам за няколко минути да прекъснем, така че да дадем възможност на ораторите да се настанят. Си шакан veut bien рожуандра са пласа. Ако обичате, заемете отново мястото си, защото започваме работа пак. Bien, si nos invités veulent bien prendre place, nous allons pouvoir commencer. Приканвам ви да заемете мястото си, за да започнем изслушването. Става дума за един голям пакет по текстове, които преговаряме за в рамките на много годишната финансова перспектива. Нашата колега Юта Стайн Рук е докладчик. Става дума за Европейската програма за социални промени и социални иновации. Сега първо предлагам да дам думата първо на нашата колежка докладчик и след това ще дадем думата на нашите гости, за да изкажат гледната точка на своите организации. Госпожо докладчик, имате думата. Äh, Благодаря много, госпожа председател. Много се радвам, че ни дадохте възможност да направим това мини изслушване днес след обеда и да чуем позициите на заинтересованите лица по тази тема. Приветствам техните представители тук и много се надявам днес след обеда да чуем полезна информация, която да допринесе за доклада, по който работя. Вече сме се срещали, се срещнахме два пъти с докладчиците в Сянка. Определихме нещата, по които сме съгласни, и нещата, които могат да се подобрят. Съгласна съм с докладчиците в Сянка за множество неща. Проекто регламента прочетох няколко пъти и още не ми е ясно точно как се организират различните програми. Имаме три различни програми с три различни типа мерки и финансиране много важно е да не намаляваме добавената стойност за европейските граждани. Винаги трябва да се грижим за това. Това се вижда и в заглавието. Комисията определя това като програма за социални промени и иновации. Е да, ама какво означава социални промени? Социалните промени могат да се движат в двете посоки. Може да означава повече социални права, а може да означава промяната на правата на работниците в отрицателна посока. Така че, в крайна сметка, трябва да се борим за социален напредък. Освен това, в много области нещата, които комисията предлага, са изключително неясни. И така комисията си оставя доста възможности за маневрирани не при приложението на тези програми. Така че аз лично бих искала да имаме повече конкретни предложения. По борбата с бедността и социалното приобщаване, според мен, може да се направи много повече. Тук не виждам упоменаването на социалните партньори и неправителствените организации, и включването им в прилагането на програмите, а в крайна сметка те играят много важна роля. Именно там трябва да се включат. Искам да помоля експертите, когато правят своите изявления, да отговорят и на моите първоначал... мой първоначален въпрос, който зададох току-що – за смесването и сливането на трите програми. В крайна сметка те имат много опит, работят в областта много години и съм сигурна, знаят много повече по темата, отколкото аз знам. Така че това е въпросът ми. Какво мислите за структурата, която обединява тези три програми? Имам и няколко въпроса към комисията, но тях по-късно. Първо давам думата на господин Кони Ройтер, е, председател на програмата Социална платформа. Нека да чуем неговото мнение за структурата на тази програма. Много благодаря за поканата и извинете за това, че пристигнах с закъснение. И така, първо някои общи бележки. Първо, винаги има риск, ако се объединяват различни програми. В крайна сметка може да не постигнете напредък. Ние имаме много програми, включително на европейско ниво, които са били полезни, които са подпомогнали при борбата с бедността, неравенството, социалната изолация. И това особено въжи за напредъка и това е нещо, което не трябва да недооценяваме. Много е важно да се подпомагат сериозно организациите, които работят в тази сфера, защото като цяло днес на европейско ниво този дебат за това каква е целта на социалния диалог, каква е целта на гражданския диалог, има важно място. Като цяло европейските институции са силно ангажирани с социалния диалог. Диалогът сам по себе си е хубаво нещо, но все пак той има нужда от подкрепа и е необходимо да се подкрепят организации, които работят на общинско, регионално, национално, европейско ниво. Необходимо е да бъдат те подпомагани, тъй като те изпълняват задачи, които не могат да бъдат изпълнени от публичната администрация. От... Ние имаме 45 мрежи, които сами по себе са платформи, които имаме различни организации на семейни асоциации, организации, които се борят срещу дискриминацията, организации, които се борят срещу бедността и социалната изолация. И това е много интересно, че имаме също организация на доставчици на социални услуги. Защото без тези организации ние не можем да постигнем целите на Европа 2020. И, както аз вече казах, ситуацията се променя и ако има нов договор, това ще означава, че Лисабонския договор в момента подлежи на преговори. Също така искам да ви напомня на също така за целите на стратегията е Европа 2020 година и много често социалните неправителствени организации биха искали да реабилитират тази стратегия, защото ние сме ангажирани с тази стратегия, но на по-високо ниво крайна сметка не става дума само за фискално укрепване. Тоест, много е важно да си спомняме за целите на Европа 2020, а не само за економическите измерения. Едва ли имам нужда да ви напомня за това какви са социалните последици от кризата, но е важно да се посочи, че точно заради кризата имаме нужда от такива програми, защото кризата води до по-голямо неравенство. Европейската комисия излезе с доклад през септември за заедостта и там бяха представени много статистически данни. Не става дума за тълкуване, просто достатъчно е само да се видят фактите, да се видят статистическите данни и да се разбере, че неравенството нараства в цяла Европа, не само в страните, в които се предприемат мерки по урязване на бюджета и намаляване на финансирането на социални програми. Разбира се, има неща, които подлежат на обсъждане, но много в момента трябва да направим всичко така, че ситуация да се подобри. И това, което виждаме от внесеното предложение. Има нужда от много сериозни правни норми за финансирането, които да укрепват социалната закрила, социалното приобщаване и борбата срещу бедността. Затова смятаме, че трябва да се формулират конкретни приоритети за насърчаване, укрепване на социалната закрила и социалното приобщаване. Също така, заедостта е най-добрият начин за противодействие на бедността но разбира се, това не е единствения начин да се преодолее бедността и точно за това социалните неправителствени организации са необходими, за да подпомагат у нези, които имат нужда от допълнително обучение или преквалификация. Също така е важно да не използваме само общи и не твърде конкретен термин социална политика, да го подменим с социална закрила и приобщаване. Това е нещо, което е много по-разбираемо на всички езици. Също така бихме приветствали да се подчертае необходимостта от участие на Организацията на гражданското общество в програмата от самото и начало до финализирането й. Ние също така формулираме някои конкретни предложения. Бихме искали да има конкретен приоритет за укрепване на социалната закрила, социалното приобщаване, борбата срещу бедността, която е отделна от приоритета, какъвто е заетостта. Защо? 116 милиона души в Европейския съюз в момента са застрашени от социална изолация и бедност. Ние приветствахме разпоредбите, отнасящи се до Европейския социален фонд, които посочват като една от тематичните цели борба срещу бедността и социалното изключване. Също така, ние бихме искали общата формулировка социална политика да се замени с социална закрила, приобщаване и борба срещу бедността, защото социална политика наистина е нещо твърде неясно и твърде общо. Също така е необходимо да се обмисли какво можем да изгубим и тук е добре да си припомним някои предишни програми, в които участваха много социални неправителствени организации, които са използвали точно тази по-конкретна формулировка, която ние предлагаме. И, както вече казах, важно е да се осигури и да се засили участието на организацията на гражданското общество, включително и синдикатите и по-късно този обед ще има конференция посветена на Конфедерацията на европейските профсъюзи. Много е важно да се води диалог с всички организации на гражданското общество и те трябва да участват във всички програми. Важно е всички социални партньори да участват в програмите, свързани с, с постигането на социални цели. Важно е тук да бъдат приобщени много неправителствени организации, включително и такива, които се борят срещу бедността, срещу дискриминацията. По този начин ще постигнем напредък и в сферата на това, което ние наричаме социални иновации. Има много твърде общи термини, но ние предлагаме един прекрасен термин на социална иновация. Този термини, това понятие изникнаха за първ път във Франция през 1996 година, но това е нещо, с което се занимават много социални организации, неправителствени организации. И ние трябва, разбира се, да правим разграничаване между социалната економика, социалния бизнес, социална иновация, социално експериментиране. Така че, така че по този начин ние бихме могли да допринесем за по-голямо изясняване на термините и понятията. Организацията на гражданското общество имат нужда от финансиране, финансова подкрепа и финансирането на тези организации не е благотворителна дейност. Това е нещо, което е насочено към подпомагане на изпълнение на конкретни програми и проекти. Важно е тези социални организации да изпълняват своята социална роля. Но също така Нека да си припомняме по-често член 11 на Лисабонския договор за гражданския диалог. И това е последния ми диапозитив. Ние смятаме, че е необходимо да се постигне финансово законодателство, което да ангажира Европейския съюз с засилване на социалната закрила, социалното приобщаване, борбата срещу бедността и ние предлагаме за тази цел нашите изменения към предложението за програма на Европейския съюз за социална промяна и иновация от 2014-2020 година. Трябва да започнем още сега да започнем борба срещу социалното изолиране и също така за създаване на достойни работни места. Благодаря ви. Благодаря. Е, представенето беше много общо и вероятно в е, въпросите ще има и по-конкретно повдигнати въпроси. Примерно, какви е, нови неща предлагате? Сега за е, уста Еорес давам думата на госпожа Клод де Нагдергал представител на Европейската конфедерация на профсъюзите. Благодаря, благодаря за възможността да присъстваме тук и да се изкажем пред вашата комисия. Ние действително следва да си зададем въпроса какво е добавената стойност на това предложение – спрямо първоначалното за многогодишната финансова рамка. Потърсихме допълнителна информация и комисията представи своята програма. Какво е, е удачното в този подход, не разбираме напълно, но най-вече си задаваме въпроса защо се е, използва термина социални иновации и какво се разбира от него. Първият момент, първият въпрос, на който трябва да си отговорим, е, на базата на едно проучване на нашия институт, не ни дава възможност да отговорим на този въпрос. В момента се е, провеждат дискусии по тази тема с различни учени, някои, които са склонни да заличат всичко, което е постигнато до този момент в социалната област. Чухме изказването на председателя на Европейската централна банка. Така че е, трябва ясно да очертаем дебата и основните предизвикателства. Ние сме представени тук в Европа, но в края на кращата е, профсъюзите работят навсякъде в Европа и ние трябва да търсим една дебавена полза на европейско ниво, а също така и да търсим финансиране за постигане на целите с подкрепа от Европейския съюз и някои от неговите програми. Втория основен момент е, че принципът на партньорството, така както се разбира той в структурните фондове, е, той трябва да бъде подсилен – и към е, регламента за общо приложимите разпоредби ще има и етичен кодекс, но самото понятие партньорство не се е, дефинира нито и за програмата ЕОРЕС. Този принцип на партньорство заляга в програмата и ако ще продължи да бъде предлаган, той трябва да бъде дефиниран. От друга страна, що се отнася до ЕОРЕС, ние бихме искали да отбележим няколко момента. Аз следих партньорствата в рамката на ЕОРС от доста години ги следя. Комисията сега предлага да се създаде едно бюро в полза на предприятията. В края на краищата резултата от всички тези програми е голямата мрежа ЕОРЕС. А в трансграничните райони има 21 трансгранични партньорства. Също има сътрудничество между социалните партньори. Няма да давам подробности за това как се развиваше мрежата, но мога да кажа, че всъщност има отстъп а, в това доколко важно се е, приема и се счита ролята на социалните партньори и на трансграничните партньорства в цялата тази идея за партньорства. В е, предложението, което се прави, Еурес е, в края на кращата не е само Европе... Европейска мрежа на партньорствата. Та в предложенията има два момента, които са добри, а именно, че партньорството става основен приоритет, за да се улеснява и мобилността. Също се подсилват и дейностите в рамката на ЕОРАС, заедно с службите по заетост и се поставя акцент върху трансграничните партньорства. Това е добре защото тази дейност се провежда изцяло под Европейския социален фонд. И по този начин се засилва и е, ролята на профсъюзните консултанти от ЕОРЕС. Те могат да дават е, консултации и е, отделни лица, всичко свързано с социални осигуровки, права за работа и правата на хората, които е, пътуват, за да работят в други страни. Тоест, това се вписва в е, стратегия 2020 за улесняване на мобилността. В програмата е, за ролята на Еурес се предвижда предимно дейности по координация. Също така и управление на базата данни за съществуващи работни места и за съвети и за трудови съвети. Ние също така предлагаме услугите на около 100 съветници по трудовите въпроси. Как точно ще се управляват всички тези дейности, за сега не е съвсем ясно. Сигурно до голяма степен ще се работи по електронен път, а що се отнася до бюджета, в края на краищата бюджета е такъв какъвто се използва. До този момент ние сме освоили всички средства. И всяка година парламента отпуска целенасочено средства. Тези средства ще бъдат използвани от нас изцяло за координиране на дейността на европейско ниво. Проблемът в момента за търсене на средства е сериозен. и възможността да има представителство на социалните партньори и профсъюзите не винаги е достатъчно използвано. Ние лично не сме съгласни с факта, че всички, цялата мрежа е ОРС, и съответните контактни е, точки ще бъдат е, покрити от, да бъдат покрити от тази програма. Ние бихме предпочели ЕОРЕС да се управлява директно от Европейския социален фонд. Защото е, социалния фонд, разбира се, финансира европейски проекти, но в края на краищата мисля, че решение ще се намери, защото въпрос, този въпрос е чисто технически. За нас е ролята на ЕОРЕС в е, трансграничните партньорства е много сериозна. Е, ние даваме възможност да се включват и социалните партньори По този начин подсилваме е, социалния диалог и то не на хартия, а на действия. И то диалога, социалния диалог с регионалните служби по заетост защото ЕОРЕС се отваря все повече към службите по заетост. И даже вече не говориме за публични или обществени такива служби или частни служби. Ние работим и с едните и другите. За момента няма, да не кажа контрол, но няма а, достатъчно ясна рамка за това как да се работи с а, тези служби, било те частни или публични. Ако направим а, равносметка, ще можем да дадем примери за резултати, за а, методите, които сме използвали, тези резултати са смесени, но ние в края на краищата не можем да се произнасяме в края на краищата или да взимаме решение по въпроса за обучението или за мобилността или за етостта. Ако можехме да го правим, това би било добре. И третият аспект, който в никакъв случай не е по-маловажен, съществува връзка между всички инициативи в, по структовите фондове, програмите, като например програмите Джереми, Джаспер и така нататък, програмите за финансиране на микропредприятия. И по мнението на експертите, тези системи са малко прекалено тежки. И ако в рамките на тези предложения ние можем да намерим връзка с тези програми, това ще е добре. Euh, Благодаря. Сега давам думата за да приключи първия кръг от изказвания на господин Даниел Сарозал, е, е, управител на е, мрежата за микрофинансиране, предприемачество и социално приобщаване. Е, Европейска мрежа за микрофинансиране. Дава, заповядайте. Е, давам ви думата. Господин Клас Моленар, за същ... съжаление, не можа да присъства. Благодаря много, много съжалявам, че нямаше как колегата ми Клас Моленар да е тук. Е, той бе а, тежко поразен от грипа и ми се обади и в 10 часа тази сутрин и ме помоли да го заместя. И така, няма точно как да коментирам а, начина по който се допълват трите компонента, но а, що се отнася до микрофинансирането и социалните предприятия, това е темата по която работим в тясно сътрудничество в комисията, а, сме доста доволни. Първо приветстваме потенциалното въздействие върху заетостта, което може да проистече от тази програма. Има множество видове заетост. Става дума за само заетост тук, за предприемачество. Същевременно вземаме предвид и потребностите на хора, които се озовават в ситуации, в които или са принудени да станат самонети поради липса на други альтернативи, или пък стават вид предприемачи, които работят някъде, за някого, но също имат и допълнителна дейност, за да се издържат и, са да, и, и по този начин е, допълват дейността си с предприемачество. Предложените програми е, са свързани с два основни въпроса. Първо, достъпа до финанси, нещо, което във връзка с само заетостта и предприемачеството е изключително важен въпрос, но не е и единствения фактор за създаването на самозаетост и предприятия. Важни са и познаването на пазара, менторството, обучението, достъпа до мрежи и прочие. Но все пак по-конкретно, що се отнася до достъпа до финанси, виждаме, че тук се продължава линията, която бе подета от комисията с инструмента за микрофинансиране. Така че виждаме тук едно още по-устойчиво финансиране за предприятията. За кого мислим тук? Много често става дума за хора, които идват от уязвими групи и на които просто им се налага да станат предприемачи. Така че е, много често е, те имат нужда от други услуги. Обучение, менторство, е, бизнес съвети. Е, нещо, което не е, е тясно свързано с дейността на микрофинансистите, но е от решаващо значение за успеха на тези нови начинания. Защото всеки може да наме... започне да вземе един чудесен е, микрозаем и още утре да подкара начинание, обаче може да се окаже, че не може да го доведе до успешен край. Така че трябва да се намери начин да се координират синергията и е, регламентите и разпоредбите, които съществуват тук. Е, и така ще можем да достигнем до една система на подкрепа на услуги за подкрепа, които да подпомогнат тези нови предприемачи, така че те да успеят. но има възможности да се осигури в рамките на програмата сътрудничество за предоставяне на услуги на тези хора. И тук може да се направи нещо повече. Сега, тук не трябва да забравяме, че в микрофинансирането работят много най-разнообразни организации, банки, неправителствени организации, небанкови финансови институции, кооперативи и така нататък. Така че в никакъв случай групата не е хомогенна и те работят с, устой... с ам, уязвими групи, групи, които много често са пренебрегвани от банките. Защо? Защото ам, много често Ам, принадлежат на групи, които не са предпричитани от банките поради а, своите а, поради своята а, история а, наказателно осъждане и прочие. А, също времено трябва да гледаме и капацитета на предоставящите микрофинансиране. Важен е този проблем. От много време се обсъжда. Може да има микрофинансиране през много инструменти, но въпреки това, а, все още има какво да се направи. Защо трябва да се работи повече за институционалния капацитет? Ами, първо на първо вижда се много по-голямо търсене за този тип финансиране, за стартираща дейност, а същевременно кооперативите не могат да се справят а, институциите, които предоставят микрофинансиране, просто не могат да се справят с а, огромното търсене. Затова изграждането на капацитета е от огромно значение. Също времено искам да подчертая тук, че предложения инструмент има и допълнителни добри страни, а именно, че се управляват централизирано. До, до сега всичко се управляваше от пет различни генерални дирекции. Затова е крайно време да се управлява този тип дейност от едно място, от едно гише, ако щете. По някакъв начин да се комбинират нещата. Не знам дали това е добре от глобална гледна точка, но е ясно, че синергиите могат да помогнат. Затова е добре фактът, че микрофинансирането е включено в една по-голяма програма, защото то обикновено не е нито финансови пазари, нито социално подпомагане, а някъде по средата и е добре да намери своето точно място. Какво по-конкретно имам предвид от тези съп... под тези съпътстващи услуги за новоначинащи предприемачи? Ами, мисля, че може да се направи много повече, за да се осигури сътрудничеството между макро... микрофинансиращите институции и предоставящите подобни услуги. Това може да стане и на национално равнище, разбира се, но едно централно координиране и управление на европейско равнище значително би подпомогнало нещата. И накрая, как се допълват макрофинансирането и социалните предприятия? Социалните предприятия са съвсем нова концепция, или поне относително нова концепция макро, микрофинансистите сами по себе си са социално насочени предприятия. Те са социално насочени устойчиви институции, които работят под пазарна форма. Те могат да се разглеждат като модели, които да бъдат следвани от социалните предприятия, но същевременно не могат да се разглеждат като двигателната сила за социалните предприятия. Да кажем, имаме един иновационен предприемач, а, трябва той да намери финансиране по конкретните канали. Микрофинансовите институции няма да могат да се справят с големи организации. Те могат да работят само с единични клиенти. Така че нещата трябва да се разделят. Имаме две категории тук. И така, подкрепяме мерките по отношение на микрофинансирането и социалните промени това е, предложение взема предвид два въпроса много важни за нас, а именно устойчив източник на микрофинансиране, който да помогне за създаване на нови предприятия и, нови заед... и нова заетост в Европа и мерки за развиване на капацитета, така че отрасъла да стане по-зрял и да се справи с търсенето, което расте. Сега, по подробностите. Що се отнася до бюджета, 184 милиона са предоставени за тази цел. 80 милиона от тях отиват за микрофинансирането, като с, този, с тази сума посредством леверидж, левериджинг ще се постигнат 500 милиона, които вече да се вкарат в микрофинансиране. 8 милиона са заделени за изграждането на капацитет на институциите, като се вземе предвид, че трябва 50 институции да се подкрепят е, по, този, по това перо. Мисля, че смятаме, че това не е достатъчно висока сума, но предполагам, че този тип подробностите първа ще се уточняват. А сега, 50-те хиляди микрозаема, които се предвиждат, на практика са една сравнително скромна цел. Това означава 10% увеличение спрямо съществуващия обем микрокредитиране на този етап. Така че мисля, че можем да сме малко по-амбициозни тук. И в най-общ план, независимо от това как се напаснат компонентните на програмата, по отношение на микрофинансирането приветстваме е, предложението и смятаме, че трябва да са представени е, потребностите на отрасъла. Благодаря много. Благодаря. Сега откривам дебата. Давам думата на, на госпожа Моншартие. Мадам на президент. Благодаря. Благодаря за организирането на това изслушване. Благодаря на изказващите се за е, техните анализи. Първият е, въпрос, е, разбира се, няма да се връщам на факта, че е, всички проблеми, свързани с кризата, ни ангажират да работим още по-ефикасно за формулиране на, следващите, на следващата програма. Та, ето въпросите, които искам да задавам на нашите оратори. А именно, те са свързани с целите. Всички тук е, споделят ли политическите цели? Значи професионална интеграция и борба с бедността така че да има достатъчно е, единодействие. Вторият въпрос, е, естествено, е, вие всички сигурно си го задавате. Партньорствата, социалните партньорства трябва да бъдат по-подчертани, но те трябва да бъдат и добре дефинирани. И в дефиницията за социално партньорство трябва да изясним съвсем ясно понятията. Ние сме работили по тази тема тук в парламента, работи се и в отделните страни членки. И тогава се поставя въпроса до къде да се стигне. Ако стигнем прекалено далече, няма ли да се натъкнем в един момент на трудности. Не е ли редно да си оставим и някакъв възможност за гъвкавост? Този въпрос ви задавам. И трето. Не е ли редно да направим разграничение между метода, т.е. социалните партньорства за мен са част от метода на работа, което е съвсем нормално, естествено – да направим разграничение между метода и цела, целта, а целта е да постигнем ангажираност в проектите, защото от една страна се борим с цифрите, но от друга страна ние трябва да постигнем ангажираност с целите. Как можем да съчетаем тези социални партньорства с мобилизация в полза на работа по проектите? И накрая, според мен, има един момент, който се подценява. Това е въпроса за обучението, образованието. За това как може да се постигне именно ангажимента за работа по тези проекти. А също не сме е, повдигнали темата на факта, че ние в стратегията имаме за цел да измерваме и въздействието. Как в края на кращата си представяте, че ще оцените постигането на целите? Дали тази стратегия ги постига? Uh, Имам един въпрос към експертите. Първо, съм съгласна с онези, които казват, че е много хубаво да има социална промяна и социална иновация, но ние виждаме, че става дума за едни и същи програми, сам, че под различно заглавие, така че не виждам особено иновации. Това, което става ясно е, че има някаква иновация, а именно, че има по-малко финансови средства за тези програми. Да, Наистина, финансовите средства не са съвсем незначителни, например за фонда за микрофинансиране. Също тук се говореше за това, че трябва да се прехвърли този фонд, да се прехвърли към Европейския социален фонд, но аз не съм сигурна, че това е най-доброто решение тъй като ни включваме на различни програми по чапката на Европейския социален фонд, включително това са и програми за подпомагане чрез хранителни продукти и нататък. Искам да задам въпрос във връзка с фонда за микрофинансиране. Запозната съм с програмата от самото и начало – и видяхме, че е много трудно тя да се провежда, да се реализира в различни страни, включително чисто правна гледна точка. Затова мисля, че може би е полезно или дори е необходимо да бъде променено законодателството, така че средствата да бъдат по-достъпни за потенциалните клиенти, тъй като нивото на потенциални клиенти е също е доста различно в зависимост от традициите с микрофинансирането в различни страни. Така че е много сложно, сложно да се казва дали средствата са достатъчни. Без да говорим за законодателство, което да бъде такова, че да подход ви както институции за микрофинансиране, така и потенциалните клиенти, така че да са по-добре подготвени. И този законодателен аспект е също е много важен. Бих искала да спомена наистина иновационна програма, свързана с фонда за микрофинансиране. Това са инициативи за създаване на платформи онлайн, чрез които микропредприятията, частните лица могат да взимат такива микрозаеми. Това е наистина иновационна форма, но тя в много страни на Европейския съюз не се използва. По-скоро става дума за средства, които се предоставят на хора предприятия от трети страни. Как вие разглеждате така възможност за промени в законодателството и нормативната уредба, които биха могли да подпомогат създаването на микрофинансиращи институции в рамките на Европейския съюз. Разбира се, това е тясно свързано с нормативната уредба. Благодаря ви. Благодаря. Аз не мога да си откъсна погледа от часовника. Времето лети, затова ви през призовавам да се концентрирате максимално, за да не ви прекъсвам. Ja, ich will mich ähm, auf drei kurze Punkte. Благодаря. Има три, имам три съвсем кратки бележки, които всъщност са и въпроси към нашите експерти. Госпожа Штайнрук вече обясни, че като докладчици в сянка ние вече извършихме много работа има предложение от докладчика да кажем да на тези програми и ние искаме да се отрази принципа на партньорство. Това означава, че Европейската комисия няма да бъде оставена сама, че ще имаме управление на европейско ниво. И организациите, издруженията на организации, които работят за бенефициентите на програмите, всички тези организации ще бъдат представени в ръководен комитет, който ще извършва и проверка и ще следи как се изпълнява процеса. И те трябва да могат да бъдат в състояние да го извършват ефективно. Това означава, че независимо от целите на тази програма, ще има комисия, която ще следи процеса. Нещо, което се прави и за други фондове. Не знам какво мислите вие по този въпрос. Второто, което искам да кажа, има предложение за разширяването на обхвата на Европейски социален фонд. Защото и що се отнася до платформата и до трансграничната дейност, работата на ЕЮРЕС трябва да се изпълнява не само на национално ниво. И третата ми бележка се отнася до резервните средства. Ние оставихме доста сериозна сума като резерв независимо от това, че тази сума ще бъде намалена, ние смятаме, че тя е важна, защото в рамките на 7 години може би ще трябва да бъдат извършени търгове за поръчки, търгове за проекти. И това трябва да се направи от Европейската комисия. Затова задам въпроса до каква степен партньорствата се вписват в нашата идея, че когато се започват пилотни проекти, най-добрите практики на националното ниво трябва да преминават през Европейския социален фонд. Т.е. има пилотни проекти на национално ниво и след това чрез регламента за Европейски социален фонд ние създаваме възможности да бъдат възпроизведени тези проекти, да се реализират в по-голям мащаб в повече държави. Това може би е особено важно в условията на криза, когато не можем да прогнозираме какво ще случи бихме искали Европейската комисия да предприеме необходимите действия. Госпожа Харкин, благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка, защото някои от въпросите, които исках да задам, вече са зададени. Ние вече се спряхме на въпроса на участието и на партньорството, на привличането на организацията, на гражданското общество. Моят въпрос е подобен. Какво мислите вие за това? как да привличаме тези организации ефективно. Сега за социалното предприемачество и социалното управление и разликата между двете. Ние водихме много сериозни дискусии между докладчите. Сянка искам да благодаря основния докладчик за доброто сътрудничество. Искам да питам какво е вашето мнение. Вие дали смятате, че това са две взаимно допълващи се понятия или може би трябва да използваме различни механизми за всеки един от тях. Вие също така говореше за изграждането на капацитета на доставчици на микрофинансиране. Може би Джереми е програмата, която се занимава с това, може би греша. Съгласна съм, че трябва да разгледаме възможностите за повишаването, увеличаването на капацитет на потенциалните потребители. Също така вие казахте, че целите не са достатъчно амбициозни. Какво бихте вие предложили? Накрая въпроса към три от вас. Как разглеждате разпределението на средства по всяка една от три оси и какви промени бихте предложили и защо? Госпожа Карима Дали, моля. Благодаря. Първо, благодаря на докладчикът за толкова бързо свършената работа. Първо, съм съгласна с твърдението, че не е нормално да няма оценка. В края на краищата голяма част от програмите нямат оценка и ние не знаем какво можем да участва, очакваме по-нататък. Второ, с а, работа за създаване на заетост, ние всъщност няма да се преборим с бедността. Това не са директно свързани понятия. Но искам също така да запитам какво разбирате вие под социални иновации? В какви аспекти трябва да се работи? Всички говорят в момента за това, но нищо не се казва достатъчно конкретно. Е, социалната економика би следвало да се включва в микрофинансирането. В текста обаче се говори за социално ни предприемачество. Какво разбирате под това? Аз мисля, че ще приключа до тук. Не малко въпроси зададох. Следващият оратор господин Булат. Благодаря на докладчика, която много успешно работи с докладчиците в Сянка. Аз съм съгласен с факта, че заедостта не е единствения начин да се постигнат целите на стратегия 2020. Има ред стратегии, които са в периферията на заедостта, свързани с семействата, осигуряването на жилища, така нататък. Партньорството с неправителствените организации, социалните партньори и държавните организации Именно в, по този начин трябва да се работи и е, ме интересува как вие, каква дефиниция давате вие на тези е, локални партньорства. По отношение на бюджета съм съгласен най-общо с насоките. Разбира се, трябва да има дейност на местно ниво за заетост. А, не е да се слага чак толкова акцент на мобилността, защото тя е по-скоро важна за трансграничните райони. Колкото и да е парадоксално, не е, всички, от които имат, е, които имат нужда, са в състояние да получат достъп до микрофинансиране. Затова ние трябва да помислим как точно да насочиме програмата по микрофинансиране за съответните е, предприятия и дали това да са само предприятия, които имат определено социална насоченост. Иновациите не означава само прегрупи, прегрупиране, а и преформулиране на целите. Трябва да се определят и съществуващите мрежи, да се даде възможност да бъдат обслужвани те на едно гише да се използват пълноценно и възможностите на единия пазар. Накрая два последни въпроса, отново за оценката. Как е, смятате да проверите дали предприятията, които се възползват от микрофинансирането, след като получат средствата, са в състояние да си изпълнят е, целите? Как как преценявате вие, че може да се проведе такова, такива проверки? И накрая говориме за фондовете за сближаване и че има суми там, които не се използват. Не е ли възможно да пренасочиме тези неизползвани средства от кохезионните фондове по приоритетни е, проекти, свързани с заедостта? Председателката. Госпожо докладчик, искате ли отново да се изкажете? Ja, vielen Dank. Ja, die, die, die Frage... Да, много ви благодаря. Бяха зададени доста въпроси и наистина възосновата на нашите обсъждания до днес Самата аз имам въпроси, свързани с дискриминацията и равенството. Какво смятате за факта, че сега различни програми се занимават с тези въпроси? А ние смятаме, че не трябва тези въпроси да бъдат пренебрегвани и не трябва да ги губим от погледа си. Следващият ми въпрос е какви са важните аспекти, които в никакъв случай не трябва да забравяме, след като преминем към новата програма, която ще наследи програмата Прогрес. Що се отнася до подпрограмите за социално предприемачество, какви са новите програми, новите тенденции и промени? Какво смятате, Какви смятате, че трябва да бъдат изискванията на тези програми, защото продължението на комисията не е особено ясно? Какви според вас са реалистичните кредитни линии? Какви бюджетни средства трябва да бъдат насочени към тези програми? Това са моите въпроси. Благодаря ви. Предлагам сега да дадем думата на изказващите се в обратен ред. Затова давам първо думата на Даниел Сарозал. Пет минути, моля. Ам... Благодаря. Да, наистина, доста въпроси. Първо, по нормативната уредба, по регламента, това наистина е сериозен въпрос за микрофинансирането. Няма хармонизиращ регламент, няма хармонизиращо законодателство. Различни институции в различни държави функционират по различен начин. Те са регламентирани от дейността а, тяхната дейност, извинете, се регламентира от министерства или пък от централните банки, някои пък работят в пълен правен вакуум, някои пък са прекомерно регулирани. Така че определено това ще бъде една стъпка напред да се създаде такова законодателство, то ще допринесе за повишената ефективност на дейността на тези организации. Те ще могат да предоставят много повече микрозаеми на частни лица и на микропредприятия. Затова е важно да има хармонизирано законодателство. И важно е също така да бъде разписано какви са продуктите, които те могат да предоставят и какви не. Да, разбира се, хармонизирания регламент е нещо доста деликатно, защото ние не бихме искали да убиваме инициативата и гъвкавостта, но все пак е важно да има някакво законодателство, което да създаде основа. Що се отнася до новите инициативи, например, финансиране между равни и други подобни. И виждаме, че в бъдеще тези програми и инициативи определено ще бъдат реализирани, но все още е твърде рано за тях. И виждаме, че има голям брой потенциални финансиращи страни, но все още не знаем как да съберем всичките отделни части от мозайката в една единна картина. Ние смятаме, че има благоприятна възможност и разбира се, това е свързано и с социалната иновация, но просто трябва да експериментираме. Смятаме, че това съфинансиране ще бъде полезно и най-вероятно ще освободи средства – и ще позволите тези средства бъдат насочени към предприемачи, които не са толкова традиционни. Що се отнася до ръководния комитет за управление на програмите, аз мисля, че това е също свързано с регламент. Ние определено подкрепяме тази идея. Що се отнася до социалното предприемачество и микрофинансирането, доколко те взаимно се допълват, аз съм подготвил един конкретен текст има три основни идеи, на които искам да спра. Микрофинансирането, социално предприемачество, първо, разбира се, различни неща. Първото е свързано с финансиране на идеи в малък мащаб, финансиране на вече съществуващи предприятия, а другото е финансиране на нови организации, така че първото се занимава с хора, а второто се занимава с организации. Разбира се, има някои общи черти. Ако някой има някаква нова идея, която е свързана с предприемачеството, той може да се обърне към е, институция за микрофинансиране да получи микрофинансиране. Но ако идеята продължава да се разраства, то тогава очевидно това ще надхвърли капацитета на микрофинансиращата институция. Така че аз мисля, че това може да бъде един отправен момент. И така микрофинансирането е насочено към отделните иновативни предприемачи и може би към някои по-малки организации. Така че тук има взаимно допълване. Що се отнася до социално предприемачество и за нас този термин е доста неясен, твърде общ. Ние смятаме, че решаването на социалните проблеми чрез предприемачество е добра идея. Знам, че много се извършва и ние за много неща дори не знаем. Просто дейностите са толкова разнообразни, че е малко трудно всички да ги убедим да ги сложим в една кошница. Аз съм работил в неправителствени организации и знам как е трудно да се съберат средства в такива организации. И много често тези организации мислят за това как ги, да генерират собствени приходи от собствени приходи източници, за да могат да продължат да работят. И това не е типичен предприемач, не е типичен проект, но това е по-динамично предприемачество, когато става дума социално предприемачество. И това също е една форма за намиране на средства, които днес не се намират лесно. Ако аз обърна към банка с да ми бъде дадена възможност да финансирам да инвестирам в образователна сфера, едва ли това е нещо, което мога да защитя като проект пред банката. Но неправителствените организации знаят, че ако се инвестира в нещо, което дава добри резултати, това може да получи финансиране. Да, така че мисля, че е много важно да се развива предприемачеството с цел да се решават социални проблеми. И наистина микрофинансирането беше нещо ново някога, беше нещо, което се възприемаше като рисковано, как така ще се дава заем на хора, които нямат собствени средства, които нямат история на взимане на банкови заеми. Сега по следващия въпрос. Изграждането на капацитет. Ние смятаме, че ако искаме да се занимаваме с 50 организации през 7 годишни период, този капацитет едва ли ще може да бъде значително укрепен. Аз мисля, че бих могли да бъдем по-амбициозни и при че това е един възобновяващ се фонд и парите могат да се обърнат в него, ако мога така да се изразя, два или три пъти през този 7 годишен период. Имаше въпрос какво ние смятаме, че представлява социалното предприемачество. Ние смятаме, че това е нещо, което може да се развива, но ние не задължително смятаме, че трябва да се занимаваме с това. Що се отнася до оценката, твърде е сложно да се оцени въздействието на програмите за микрофинансиране, но поне има три аспекта, които лесно се измерват. Колко предприятия, колко работни места са създадени, доколко те са устойчиви от гледна точка на продължителността им. Също така можем да измерим колко са хората, които са работили в тези предприятия и са заели тези работни места. Благодаря. Госпожа Дана Терагал. Благодаря. Благодаря за различните въпроси, които повдигнахте. Не е толкова лесно да се отговори на тях е, в краткото време, което имам. Затова ще коментирам три момента социалните партньорства и иновациите и всичко останало. Иновации, социалните иновации ясно е, че е, ние по-скоро знаем е, какво не искаме. Не искаме да има отстъп от е, европейския социален модел. Също така знаем и какво искаме. примерно да направим връзка между социалните иновации и условията, които се поставят. Както се поставят условия за макроекономическите помощи, така би следвало да има условия и в социалния поставени за социалните програми за да могат тези програми да бъдат насочени към изпълняване на социалните програми, т.е. целта на социалната политика. Най-вече се търси една съгласуваност на тези социални програми с другите съществуващи програми, целите на бюджета като цяло на Европейския съюз. Този подход, който е до известна степен твърде разнобоен в социалната политика, именно това ни безпокои и много се радваме, че точно сега се правят опити да се концентрират усилията. Е, всички случаи трябва да се преформулира и дебата и приоритетите. Защото в противен случай ще се разпилеем до толкова, че няма да има реално съдържание на дискусията и няма да е ясно какво всъщност се разбира под социална политика. По отношение на партньорствата, вие знаете, че за нас те са основен приоритет – Що се отнася до социалното приобщаване, действително то не се случва единствено чрез заетост, но до голяма степен се случва именно по този път. Защото знаете, че в обществото, ако човек няма работа, не е до толкова лесно е, включен в обществото. А, сега, това, че трябва да се борим против работните места, които създават бедност, това е ясно. Също не се е, противопоставяме на всичко, което неправителствените организации допринасят към нашата дейност, но е, борбата срещу маргинализацията и социалната изолация е основна. Тя е това е и един основен приоритет на стратегията 2020 да се намали броя на бедните. За да се постигне тази цел, понятието партньорство е едно много добра идея, защото може да има партньорства на всякакви нива. Не става дума за партньорство само между комисията и страните членки, а партньорства между гражданското общество, между е, конкретни и, органи, институции или е, юридически лица. Тоест, ние трябва да направим една ясна дефиниция на това, кой може да участва в тези партньорства, да е, дефинираме и основните актьори в е, гражданското общество и да обозначим за така изключителните партньори в социалния диалог. Много е важно това, защото има склонност да се изключват социалните партньори и синдикалните организации. Знаете, че сега се намираме в криза, економии, гражданите всъщност губят правата си, Имаше случай в Белгия. Компания, която идва в Белгия, изнася се от Германия, инвестира в дадено предприятие, но всъщност инвестира само за да му иземе активите. Това не е допустимо. За това трябва много да бъдем бдителни, да застанем, да защитаваме, да застанем зад европейския социален модел и да се е, борим срещу някои нови понятия, примерно модернизирането на социалните системи е, и осигурителните системи. Това означава, примерно, отдалечаване на възрастта за финансиране. И е, ще приключа съвсем накратко с една много важна друга тема, свързана с дейността на ЕОРЕС и партньорствата. Е, направени са предложения да има комисия, която да оглавява, да координира всички тези програми, които дискутираме. Но ние се запитваме, е, необходимо ли е до този момент, никога не е имало подобна комисия, и социалните партньори и неправителствените организации в един момент, когато имаше такава комисия, те бяха напълно изключени от работата. По-добре е да има една ясна формулировка за това какво означава партньорство и а, по отношение на ЕОРЕС, нека да ви успокоя, няма противоречия. Ние бихме предпочели ЕОРЕС и неговите партньорства да влязат в рамките на програмите по социалните фондове, това ще е положително от гледна точка на нашия ангажимент в настоящите партньорства и ще подсили мобилността и то справедлива справедливата мобилност. В момента има някои предложения за мобилност на работещите, които не са чак толкова недискриминиращи. Става дума за сезонните работници. И всъщност се получава едно дерегулиране на трудовия пазар и намаляване на правата на работниците, които пътуват за да работят. Така че ние се борим за една недискриминираща мобилност с ангажимент на социалните партньори. Господин Ройтер, за да приключим. The... Благодаря много. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Ще е, кажа тук, че дебатът не е лесен. Лесно е да се отговори на въпроса за целите. По никакъв начин е, никой не може да каже, че намаляването на бедността не трябва да ни е цел. Обаче, от друга страна, каквито и мерки да предприемаме в момента, все още не можем да достигнем е, целта 20 милиона а, никой не е против социалното приобщаване и въпреки това то не се постига. Увеличава се неравнопоставеността, увеличават се разликите между богатите и бедните. Вижте докладите от септември за социалните развития. Цифрите са крещящи. Въпросът е как можем да използваме тази програма и да я превърнем в действие, в прагматични мерки, така че да постигнем резултати. След това за социалната иновация. Същата работа. Никой не би трябвало да е против е, е, нея. Но защо говорим за нея? Защо говорим за предприемачеството? Е, много хубаво си говорим така с едни хубави, големи, всеобхватни понятия. Говорим и за гъвкава сигурност, флексикюрити и прочие а, но не е достатъчно ясно на нито един етап какво точно стои за тези думи. Бях много изненадан, когато получих покана от председателя на Европейската комисия за една конференция за социалните иновации. И какво се оказа преди две седмици? погледнах програмата и се оказа, че става дума за, соци... за електрическите коли в японските градове. Е, е, представете си, е, е, стигнах до извода, че едва ли имаме точно една и съща представа за социалната иновация. Има много, много места, където тя може да се приложи за младите хора, за възрастните, да се работи с социалните партньори, за да се преразработят, да се разработят нови перспективи. Защото може да има програми, които преди 20 години са били успешни, но вече не могат да действат достатъчно добре. Така че намеренията са ни отлични, обаче от там нататък какво се получава? Около понятието социалната и социална иновация често циркулира и понятието е, социална политика, основана на доказателствата. Всеки път, като го види, си мисля, добре, какво се намеква тук, че по-рано въобще не сме гледали а, е, действителността, доказателствата, така ли. Но да оставим това на страна. Принципа за партньорството. Може би не съм до... бил достатъчно конкретен. Какво се има предвид под принципа за партньорството? Включването на социалните партньори, разбира се, но и представителите, огрижащи се за социалното приобщаване и програмите за социално приобщаване и то във всички елементи, включително и оценката и иновациите и подновяването на програмите. Трябва да се види какви са били конкретните ползи. Е, част от тях са свързани с е, разработването на мрежи и на разработването на капацитет, защото имаме големи противопоставяния в Европа запад, изток, север и юг. Така че трябва да се намери някакъв начин тези организации да бъдат иновационни, повече и по-малко иновационни. И това ще ни помогне много. Бе зададен и въпрос за това какво мислим за изключването на антидискриминацията от програмата за напредъка. Честно казано, за нас това не е добре, защото антидискриминацията и социалното включване са а, неща, които вървят ръка за ръка. Ние предпо, предпоръчваме да се съберат тези две неща. Тук говорим и за а, минималния доход, и за социалните услуги, и за пазарните политики. Във всички тези области а, тези две неща вървят ръка за ръка. Защото тук работим и възоснова на принципа за равно заплащане на равен труд на едно и също място. Така че, как да разработим тези програми, така че да не загубим добавената стойност на отбелязания напредък и да не загубим капацитета да откликваме на социалните потребности. А сега за предприемачеството. Ако под предприемачество се има предвид точно това предприемане на някакво ново начинание. Добре. Но ако се има предвид само бизнеса, а не всички нови начинания, тогава говорим за едно ограничение. Защо? Защото има социални услуги от общ интерес, които играят важно значение тук именно заради това не сме съвсем съгласни с предложението. Имаше и конкретни въпроси. Елизабет Шротер попита за резерва. Да, след 7 години най-вероятно социалното развитие в Европейския съюз ще доведе до необходимост от положителна гъвкавост, за да намерим отговори по иновационен начин. Но кой е отговорен за това? Само комисията ли? Или и цялостното координиране на тя, тази програма. Така че има възможности за иновации и за промени, а, има възможности и за конкретни решения и трябва да ги използваме, защото именно заради това провеждаме дебати като този. Благодаря. Благодаря. Приключихме макар че чувството е, че едва за... започнахме, едва засегнахме проблемите. Мисля, че все пак тримата изказващи разясниха много от нашите въпроси. Ние ще имаме възможност да заемем своята позиция по отношение на предложението на комисията, което напълно задължава, ни задължава и си заслужава да вземем отношение. Госпожо докладчик, е, ако трябва да се изказвате, ако може да не е много дълго, нека да ви дам думата за заключение. Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря на експертите, на всички, които зададоха въпроси днес, защото мисля, че много ясно очертахме слабостите и онези места, които имат нужда от по-голямо разяснение и по-добро дефиниране. Така че мисля, че по този начин работата, която ни предстои, ще бъде значително улеснена. Що се отнася до въпроса за партньорството и принципа на партньорството, той действително трябва да се дефинира, трябва да се очертае конкретно ролята на социалната на гражданското общество и социалните партньори. За мен е много важно да има яснота за разграничението между трите програми, защото ЕОРЕС ясно ни показва колко трудно е това и колко голям може да бъде отрицателният ефект, ако направим някои грешки, ако не е достатъчно ясно за какво служат различните програми. По-рано мислех, че ЕОРЕС трябва да се включи в Европейския социален фонд, но тогава някои много важни елементи от ЕОРЕС ще изчезнат, защото няма да може ясно да се дефинират конкретните особености. Що се отнася до трансграничните партньорства? Там не трябват общи цели. Ако ли не, партньорствата не водят до никъде – по-голямата част от хората, работещи в чужди страни, работят в трансгранични ситуации. Тоест, това е измерение, което не трябва да се премахва. Така ще се стигне до по-малко комуникация между социалните партньори. Благодаря. На тази основа ние ще продължим работата ни по тази тема. А сега и ще разгледаме отново темата на заседанието ни през март. Благодаря много на нашите гости и добре дошли на гостите ни, които ще се изкажат по точка 7. Обмяна на мнения с няколко специалисти по отношение на регламента за Европейския социален фонд. Преди да дам думата на нашите гости, давам думата на докладчика, за да въведе дебата и да постави въпроси към гостите. Благодаря, благодаря на нашите експерти които са сред нас сега. Знам, че много колеги се интересуват от темата и се интересуват и от гостите, нашите специалисти, които са тук сега в залата. Благодаря, госпожо председател. Мога да кажа, че развитието на Европейския социален фонд е много важно. Вие чухте дискусиите от предходните обмяна на мнение. Те всъщност имаха отношение към голяма част от програмите и целите на Европейския социален фонд. И именно по този начин е, става ясно, че социалното приобщаване е също толкова важно, колкото и при професионалното в момента. Първото нещо, което следва да обмислим е ефикасността на Европейския социален фонд и създаването на конкретни проекти. Всъщност, каква връзка може да се направи между желанието на европейско ниво да има социално сближаване, професионално приобщаване и политиките, които се провеждат на място. Как може да се постигне по-голяма ефикасност? И втори момент, който е също изключително важен. Знаем колко интерес предизвика и колко е важно да има клауза за макроекономически условия. И сега е добре да помислим колко, доколко е важно да има такива социални условия. Сега ще чуем мнението на експертите за това какво въздействие биха имали подобни мерки. Това е много важно. И трето, третата тема, която ще обсъдим е как може да се засилят професионалните а, компетенции на тези, които имат постоянна работа и тези, особено младите, които за момента нямат работа и е, остават, така да се каже, в периферията на обществото. Всички тук сме изключително заинтересувани от тези теми и дава, Призоваваме нашите експерти да се изкажат възможно най-бързо, за да можем да проведем и диалог. Председателката, сега давам думата на господин Андреас Бартелс, е, експерт за европейските дела в Арбайтен Волфард Бундесвербанд, Берлин. Мисля, че не съм в състояние да произнеса на немски, нито пък да приведа това заглавие. Заповядайте. Много ви благодаря за поканата. Много се радвам да се изкажа днес тук и да ви кажа каква е немската гледна точка. Искам да разкажа за това по какво работим в момента в сферата на Европейския социален фонд и какво искаме да постигнем искане. Аз представлявам едно сдружение, което се нарича Благополучие на работниците. Това е едно задружение, което е много голямо, например като Каритас. Ние представляваме милион и половина работници. Това е доста сериозен дял от работната сила в Германия. Ние работим вече от 15 години в Европейския социален фонд и аз специално се занимавам с планиране и също с стратегически въпроси. Каква е ситуацията в Германия в момента? Предполагам, че знаете, че имаме 16 федерални провинции – и те имат собствени стратегии. И също така имаме на федерално ниво една федерална оперативна програма с 61 подпрограми. Нашето сдружение има програма, която се нарича Попътен вятър. И целта е създаване на партньорства в съответствие с регламента за Европейския социален фонд. Ние предприемаме мерки по повишаване на квалификацията на работниците, популяризиране на здравословния начин на живота, насърчаваме продължаването на образованието, включително обучението през целия живот. И разбира се, също така мислим за бъдещите предизвикателства в светлината на планирането на работната сила и стратегиите за наемане на персонал. Ние също така работим и сферата на грижи за лица, за грижи за деца и други подобни сфери. Социалната економика в Германия е много силно застъпена в момента в социалния сектор работят 75% повече хора, отколкото преди 5 години. Въпросът е обаче къде да намерим тези хора. Ние имаме нужда от хора, които да работят в този сектор, включително да извършват административна дейност. Министерството на заедостта и социалните грижи се занимава с тази дейност и Що се отнася до партньорствата, то ние използваме техническа помощ от Европейския социален фонд. Например, благодаря на това създадохме поста координатор, който отговаря за наблюдение за реализиране на програмите. Имаме една ръководна група или група за наблюдение, Този организационен комитет също така извършва и дейност по извършване на контакти между нашите представители и представителите на компетентните органи. Ние обръщаме специално внимание на аспекта устойчивост на програмите и проектите, които се осъществяват. 60 милиона евро е финансиране на програмата и след 6 покани за заявки ние сме финансирали 134 проекта, които преминаха през тази процедура за разглеждане заявките и бяха одобрени. За следващия етап на финансирането аз мятам, че е добре да изясним какво трябва да бъде Европейския социален фонд. Ние го разрежаме като нещо като лаборатория или работилница за изпробване на нови идеи, свързани с трудовия пазар. Особено важно е за нас да се гарантира адаптирането и пригодността за заетост, а също така и намаляването на бедността. Ние смятаме, че това трябва да бъдат основните дейности, и ние също така смятаме, че трябва е да се гарантира това хората да бъдат върнати на работните места, да бъдат върнати към заетостта и също така да се позволява хората да продължават да бъдат заети, ако те вече работят. Ние смятаме, че Стратегията Европейски съюз 2020 предлага много възможности. 2020, извинете, предлага много възможности. Вчера получихме съвсем нова информация от Федералното министерство. И Министерството ни съобщи как те биха искали да продължат с националните програми за реформа, обаче ние не сме много доволни от техните идеи. Например, те не обръщат достатъчно внимание на борбата с бедността и не използват достатъчно количествени показатели. Ние искаме да знаем къде ще бъдат секторите гарантиращи растеж, кои ще бъдат тези сектори. И също така, например, ние бихме искали да се обърне повече внимание на грижите за възрастните хора. Тук няма нищо ново, защото ние всички знаем, че Европа застарява и това е много важна цел за нас и ние бихме искали тя по-добре да бъде застъпена в националните програми за реформа. Ние смятаме също така, че тази цел не трябва да бъде извеждана извън рамките на Европейския социален фонд. Що се отнася до макроекономиката, тук вече се говорише за това – това, което не бихме искали да се случи, е да се урязват средствата, ако макроекономическите фактори не са балансирани. Защото поради това може да пострада населението и то най-вече групите, които вече са уязвими. Така, например, програмите за подпомагане на наркозависими лица или бездомни лица не трябва да бъдат урязвани и не трябва да бъдат закривани, само защото макроекономическите показатели на дадена страна не са добри. Ние в момента работим по насоки за работата в рамките на финансирана от Европейски социален фонд, защото ни смятаме, че трябва да мислим не само за економическите фактори, но и социалните фактори, например бедността. Ние работим въз основа на принципа на партньорство. Това е нещо, което трябва да бъде подкрепено и то незабавно подкрепено. Ние то говорим не само за социалните партньори, но също така ние смятаме, че трябва да бъдат обхванати неправителствените организации, организациите на гражданското общество. Без тях ние не бихме могли да работим успешно. Наистина, партньорството трябва да бъде такова, че всички партньори да са равнопоставени. Гласът на всеки един партньор трябва да бъде чут. До момента в Германия имаше такива консултативни комитети, те само съгласяваха, дори често мълчаливо съгласяваха с правителството. Важно е да могат всички партньори да могат да изкажат своето мнение, да имат възможност да повлияят върху програмите и подготвените проекти. Затова е много важно партньорски споразумения да бъдат засилени, да бъдат изпълнени с, повече съдържание един друг важен аспект, свързан с практическото реализиране, е въпросът за упростяването. Особено, що се отнася до финансовото управление. Например, е необходимо е да се обмисли въпроса за увеличаване на броя на еднократните плащания, общи суми, които се изплащат за целия проект или програма. Ако искаме да увеличим капацитета, то трябва да имаме възможност да използваме средства и за целта е необходимо да се промени регламента. Така че не само най- неблагодетелствените региони да получават средства, но и преходните региони. Необходимо е спешно да се промени съответната разпоредба на общия регламент. И освен това, ние искаме да бъдат застъпени такива въпроси, като демографските проблеми, демографските промени. И също така смятаме, че спешно трябва да се действа срещу бедността и социалната изолация. Необходимо е инвестиционните приоритети да бъдат формулирани в светлината на тези проблеми. Важно е да се осигури възможността за учене през целия живот, Ние се намираме в постоянен диалог с Федералното министерство на заедостта и социалните грижи. Sind sehr darauf angewiesen, dass von ihrer Seite hier deutliche Signale über die Verordnung gesendet werden, damit eben auch ein Land wie Deutschland. Може би трябва да бъдат изпратени някои много ясни послания, за да бъде ясно в Германия какво точно трябва да бъде партньорството. Председател, благодаря ви, господин Бартос. А сега следващия оратор е господин Етиен, който представлява региона пред Шаран в Франция. Имате 10 минути, моля. Благодаря много, госпожо председател. Ще се опитам да използвам това време, за да поговоря за ежедневната действителност на управлението на фондовете от социалния фонд в моя регион. Той е, е, е земеделски е, район Планто Шерен е, е, и там е, управлението става с централното сътрудничество с Централното правителство и по-конкретно с префектурата. Бенефиси sur l'ensemble du FSE qui est donné à la France, qui est de l'ordre de 5,4 milliards d'euros, la région bénéficie de 125. В този селски район се получават 5,4 милиарда евро – извинете, от а, 5,4 милиарда за цяла Франция, 125 милиона отиват за нашия регион. Този регион, както вече казах, е селски, но се произвеждат някои търсени продукти, като коняка и хранителните култури. И това е регион, както и други региони в Франция, който е тежко засегнат от финансовата криза и от спада в економиката от 2011 година насам. И в тази връзка социалния фонд е от огромно значение за френската политика. Така че е много важно държавите членки и комисията да си сътрудничат при прилагането на тези политики. процента не, извинете, 8,9% е безработицата – и се правят опити да се насърчи връщането на хората обратно на работа, особено на по-възрастните. И за да приключа с е, едно съвсем кратко описание – Плащанията са 36%. Това е един малък регион. в който се отиват 19 милиона евро от социалния фонд. Нещо, което ви показва, ви дава представа за економическото положение в района. Затова се надявам, че успях да ви дам няколко елемента, по които да разсъждавате. Както казах, политиката за заедостта се организира на регионално равнище. Около 90% от тази политика се управлява именно на регионално равнище. Тази политика е свързана с насречението на връщането на хората на работа посредством създаването от държавата от няколко години насам на активна солидарност. Целта е да се насърчи солидарността към по-бедните и е, да се е, осигури един е, минимум за поддържане на жизненото равнище. И минимум на приходите. В рамките на регионалните организации. Имаме е, е, четири департамента, които получават 3 до 4 милиарда евро от е, Европейския социален фонд и те отиват именно за насречение на връщането на работа. Ето, например, корабостранителниците, повече от 10 000 работници са получили помощи и много работници са получили включително и помощи, свързани с тяхното съкръщаване. И така, много важно е да се подобри заедостта, но също така е важно да се борим срещу ранното напускане на училище, защото трябва да се борим за това всички, които си търсят работа, да имат възможно най-много положителни умения и страни, с които да могат да я намерят. И още нещо, нещо много важно. Трябва да се предприемат сериозни мерки срещу ранното напускане на училище и да се предприемат мерки за приобщаване. Всичко това може да стане под социалния фонд и можем така да обхванем 80% от ранно напусналите, така че да може в крайна сметка да им се помогне и да си намерят работа. Също така трябва да се борим срещу неграмотността. Важен въпрос, за който малко говорим. Близо 5 милиона са неграмотните във Франция. Сериозно е това. Има система за ключови компетент, умения, която се използва, за да може да се обучат работниците понякога и чрез ментори, така че да постигнат тези хора някаква нова основа в своите познания и така да се справят по-добре на пазара на труда. А, също така, а, що се отнася до економическите ограничения, тук трябва да има предвид и търсенето на заетост и когато говорим за промяната, економическите промени и за а, подкрепата, промяната на економическата дейност и е, за подкрепата свързана с съкрещенията, за промяната на економическата дейност, например, отиват 30% от средствата. Всичко това е измерено и представено в количествени мерки и в програмата, и в централната програма, и в местните програми, защото от няколко години работим с една информационна система, която позволява на държавата не само да събере информация, но и да провежда един диалог в управлението между регионалното и националното равнище. Тази програма се използва за различни фондове, включително и за социалния фонд и ни дава много добра яснота за случващото се на терена. Други важни е, практически въпроси. Имаме много проекти, свързани с предвижданията за промяна на економическата дейност и е, също така, що се отнася до ниското ниво на квалификации, има много важни мерки е, за, отчаст... Е, за предприемането на нещо против тези ниски е, квалификации. Националните цели са доста по-завишени и не е толкова лесно да се постигнат. А сега ще прескоча, за да ви говоря сега само за някои основни ориентации за бъдещия регламент за социалните фондове. Първо смятаме да концентрираме приоритетите по три основни оси, е, да се подобри економическото управление, да се търси социално приобщаване и да се работи за заетост. трябва да има мерки, които да имат отношение към предприятията и съответните активи и възможности за плащане на заплати, да се предприемат мерки, които са близки до проблемите на място и то спрямо конкретните територии. Също трябва да се помисли за посредниците в тази дейност. Планирането би следвало да се опростят офици... така, формалния контрол върху оперативните програми. Целта е да се запазят работни места, особено за малките предприятия. Защо? и да не се е, направи един наръчник за добро управление, например, за проектите, което да е лесен за ползване от бенефициентите. В социални, по социалните въпроси знаем, че е много трудно да се измерват резултати, но все пак има известни е, индикатори, които могат да ни покажат как, докъде сме стигнали. А защо и да не си представим, че можем да търсим и по-широко приложение на този а, метод. Примерно да не се разработват само програми за отпускане на помощи от храни за най-нуждаещите си, но и да се търсят средства за борба с глобализирането и евентуално преходни програми за да се даде възможност в последствие да се включат е, тези програми към оперативните. Благодаря. Сега искам да кажа добре дошъл на господин Адам Кулман, който е, е висш чиновник на фундацията е Отворено общество в Будапешта. Много малко време ви оставяме, за съжаление, но ще дадеме възможност, ако имате писмени коментари или отговори, да ги изпратите и на нас, и на докладчиците в сянка. Ако ги изпратите, ние ще ги е, раздадем веднага, даже още днес. Заповядайте, господин Кулман. about our program. We are not using European social funds, but we are Искам да кажа, че ние работиме по програмите на европейските социални фондове, но ги е, допълваме с наши собствени средства. Работим в четири страни членки Чехия, Словакия, Унгария, всъщност пет страни Румъния и България. Следващия слайд, моля. Аз имам да ви кажа е, ня, три основни неща. Комисията направи едно добро предложение – което отчита много важни въпроси. Според нас част от тях ще бъдат подкрепени и от съвета, други не е толкова вероятно да получат подкрепата на съвета, така че там парламента може да има по-голяма роля, а има и теми, които не са включени в, в предложението и затова парламента би могъл да прояви инициатива. Основните е, проблеми, по които има съгласие, е примерно интегрираното използване на средствата и по широки възможности за използване на фондове и упростяването. Също така е, целенасочено използване на средствата на под регионално ниво. Това се, е, се измерва и с е, резолюцията на Европейския е, парламент за социално приобщаване, където се призоваваше за създаване на карти на кризи или на бедността, именно за да има възможност за целенасочено отпускане на средства. Искам също да добавя, че според мен ефективността на Европейския социален фонд ще бъде много подкопана от финансовия регламент, а не от регламента, който в момента се предлага. Следващия слайд. Кои са въпросите, които според мен са важни в проекта предложението на комисията и които евентуално няма да бъдат е, подкрепени от съвета. Тук се говори вече за това да има минимален дял е, за социалния фонд и да има минимални отделени средства за социално приобщаване. Няма да коментирам предварителните условия. Много се говори по този въпрос е, и мисля, че е важно да се направи ясно разграничение между разви... различните видове условия. Макроекономическите условия могат да бъдат опасни за е, Европейския социален фонд. Страните членки трябва да си изготвят тематични стратегии, които да са в подкрепа на използването на средствата защото по този начин нашите цели се постигат много по-добре. За това, за мен това е, е основно постижение на проекта регламента. Социалното приобщаване, приобщаването на ромите е, да станат част от националните стратегии, всъщност е, гарантира, и то на национално ниво гарантира, че ще има изпълнение на тези програми, а те няма да останат на хартия. Също така смятам, че е изключително важно да има институционални гаранции за борба с дискриминацията. За да може да се предостави и своего рода обучение и изграждане на капацитет за работа с европейските фондове. Също социалния фонд трябва да бъде използван за развитие на равни възможности и то посредством конкретни програми. В такъв смисъл подкрепям изказванията, че е необходимо да се изгражда капацитет и да се формулира кодекс за поведение. И също, ако мога да повдигна някои теми, където може да се постигне подобрение на проекта про предложението. Първо, е, предварителните условия. В регламента се казва, че трябва да има стратегии но не се казва какво ще се случи, ако няма такива стратегии, ще се намесва ли комисията и по какъв начин. Затова смятам, че много ясно, експлицитно трябва да се каже, че тези стратегии е, ще бъдат наблюдавани от комисията. Приобщаването на ромите и социалното приобщаване в момента са само част от предварителните условия Стратегията за приобщаване на ромите бе изготвена от парламента и би следвало да се каже, че тя трябва да бъде изпълнявана посредством образование, заетост, мерки за здравеопазване. Тоест, е, аспектите на приобщаването на ромите трябва да бъде включено към стратегиите за равни възможности и да се включат и аспекта на образование и заетост и здравеопазване в тази стратегия. Резолюцията на парламента от миналият март, която споменах, гласи вече, че структурните фондове трябва да бъдат отпускани при условие, че няма сегрегация и че има равен достъп на ромите за, до публичните услуги. Именно подобен вид условия трябва да бъдат залегна, да залегнат в структурните фондове, а комисията не прави това в предложението, поне за сега. Също трябва да има и социални гаранции за равни възможности. Даже те трябва да бъдат подсилени, включително активно да се включват заинтересованите страни при включително при управлението на структурните фондове, защото ако няма активен ангажимент, никой няма да работи с достатъчно внимание на място. Това са нещата, които исках да изтъкна. Малко време даже спестих. Ще ви изпратя по-конкретно изказването си в писмен вид. Äh, да, благодаря ви. И сега давам думата на колегите. Заповядайте. Благодаря. Много се зарадвах да чуя вашето изказване, защото то съвпада с това, което ние основно мислим тук в парламента и в тази комисия. Една от основните ни задачи е да оказваме съпротива на някои предложения на съвета – Разбира се, много е важно социалното приобщаване да взема важно място. Ние трябва да защитим принципа на социалното приобщаване. Не трябва да позволяваме този принцип да бъде подложен на риск. Всички сме съгласни за тези макроекономически условия, които лишават от всяка възможност за подпомагане но тези, които най-много се нуждаят от това подпомагане. Това са хора, които трябва да ги разглеждаме като пациенти. И що се отнася до намаляване на бедността, това е нещо тясно свързане с борбата срещу дискриминацията. Аз съм била докладчик по този въпрос в рамките на програмата за гражданството, което включва и метки срещу дискриминацията. Затова смятам, че тези два регламента трябва да бъдат хармонизирани. Тук също се говореше за общия регламент, който също да изложи на риск някои от аспекти, които аз подкрепям в тази парламентарна комисия. Затова смятам, че трябва да сме много внимателни, много бдителни и да следим какво се случва с този регламент. Смятам, че това е наша обща цел. Що се отнася до принципа за партньорство, аз съм съгласна с това, което беше казано, че не е достатъчно само да се говори за това на чисто философско ниво. Трябва да видим практическото измерение на това понятие за партньорство. Трябва да има някакъв етичен кодекс или някакви насоки. Нещо, което е много близо до понятието за противодействие на дискриминацията. Смятам, че истинският въпрос е точно как ще се прилага на практика цялото това законодателство, всички тези регламенти. Много е сложно да се преодолее липсата на силна политическа воля. И колкото сме по-конкретни, толкова повече можем да гарантираме реализирането. Мисля, че можем да включим някои от важните неща, които чухме от нашите експерти в нашите материали. Много ви благодаря. И също така, както беше споменато, тук ние сме абсолютно отворени към писмени коментари, така че още веднъж искам да ви благодаря. Благодаря ви, Кинга. Сега Елизабет Мараншатие, докладчика. Така че заповядайте, имате думата, но нямате много време. Мерси, мадам ла президент. Благодаря. Благодаря и на тримата оратори. Много е, добре и много интересно допълниха те нашата, нашия доклад. Първо, няма да се връщам на въпросите, а по-скоро ще е, продължа в същия дух. За да бъдем напълно конструктивни, ние всички, ако можем така да кажем, се въртим около е, желанието да се работи на място и то успешно. Но има ли е, нещо, което може да ни предложите за социалните индикатори, които ще ни дадат възможност да измерим ефикасността на тези политики? И то не само да измерваме, но и да помогнем на тези, които работят на място, да бъдат все по-ефективни. Това е първият ми въпрос. Второ. Много високо оценявам това, че много от вас говориха за това, че трябва да има региони в преход. Това е тема, която непрекъснато повдигаме. Тоест, когато има активни политики, трябва да се формулират и едни такива преходни региони или области. И вие Говорихте, че не е малко е, области са засегнати от социалния фонд и от е, програмите, примерно включително програми за благоустройство. Много често това не са огромни програми за финансиране, но според вас как би могло да се подобрят и да се опростят тези толкова много многобройни разнопосочни дейности, които се извършват на място. И трето, нещо, което мен лично страшно много ме интересува, вие коментирахте, е, говори се до каква голяма степен социалните фондове могат да подпомогнат иновациите, обучението, дори е, за да подпомогнат и националните политики. Как е, може именно социалните фондове да бъдат използвани за тези социални лаборатории, е, за да подпомогнат, подпомогнат създаването на възможности? И говорихте колко Опитвам се да си спомня името на този от вас, който повдигна тази тема. Колко голямо е въздействието и как нарастват очакванията за запазване на работни места, защото не е въпрос само да създаваме нови работни места, но и да запазим съществуващите. Това, според мен, е изключително важно. Как смятате, че можем да е, работим в какви посоки да работим, за да сме още по-ефективни и по този въпрос? Ето, това са моите въпроси, госпожо председател. Много ви благодаря. Аз също бих искала накратко да задам два въпроса, тъй като съм и докладчик сянка по този въпрос и аз доста подробно съм запозната с този регламент. Първо, въпрос към господин Бартълс. Äh, Ние говорихме и вие говорихте за член 6. Това е разпоредба, която би трябвало да подкрепя принципа за партньорство. Обаче има различни нива на подкрепа за партньорството и аз съм доста критично настроена към тази идея. Искам да чуя вашето мнение. Аз смятам, че всички партньорства, независимо от това какви са държавите членки, трябва да бъдат подпомагани. Смятам, че принципът за партньорство не е чак толкова съвършено реализиран, от която е било държава членка, че да кажем, а не, няма нужда от подкрепа. Необходимо е всички да бъдат равнопоставени условия, когато става дума за изпълнение на задачи. Не смятам, че трябва да обособяваме доброволческата дейност, да изолираме от другите дейности. Какво мислите ви за това? Следващият ми въпрос е към господин Етиен. Вие разгледахте дейността на Европейския социален фонд от чисто общинска гледна точка. Затова искам да ви попитам какво смятате за заедостта от гледна точка на общинското ниво. Ние зелените сме за клауза за 5%. Това се отнася до програмата Лидера, до сътрудничеството на селските райони. Ние смятаме, че този принцип на 5% може да бъде полезен и за заетостта. И така, давам думата на всеки един от експертите за 5 минути. И след това ще можем да изслушаме Европейската комисия. Така че, както обикновено, в обратен ред. Първо господин Кулман, след това господин Тиена и след това господин Бартъл. Господин Кулман, имате думата. Благодаря много. Първо, по отношение на измерването на напредъка. В нашата област винаги има неяснота по отношение на индикаторите за измерване. Винаги могат да се използват етнически показатели, да се използват показателите на бедността и да се използват данните за отпадането от училище. От друга страна, е, етническите показатели е, могат е, също да са полезни. Що се отнася до опростяването? Най-важното е да има яснота в регламента. Защото по-настоящем има неяснота за тълкуването и националните органи не са съвсем сигурни дали могат да се възползват от някои възможности или не. И затова предпочитат да не рискуват. Въпреки, че добре знаят, че ако могат със сигурност да се възползват, това ще е от полза за повечето бенефициенти. Що се отнася а, до използването на опциите за опростената стойност, има конкретни мерки за това какво се подлага на одит и какво не. Що се отнася до иновационната природа на до, до новото в Европейски социален фонд, честно казано, поне в нашата област нищо ново няма. Глобалните грантове са възможни и по-настоящем. Работим с пет страни. В една от тях се използват глобални грантове. А в няколко се използват глобални грантове от един норвежки фонд. Така че иновациите всъщност не се финансират от Европейски социален фонд в страните, в които работим. Има държави членки, в които безработицата сред младите е 40%. И това стана приоритет за Европейския съюз. Обаче, нека да ви припомня, припомня че за ромите безработицата е 60%. Тоест, много повече от най-високата безработица, в която е да била държава членка. Така че не е достатъчно само да се борим за запазването на съществуващите в момента работни места. Наистина. Je prends le, la discussion au cours et donc je comprends qu'il faut que je donne la parole à... Сега разбирам, че трябва да дум, дам думата на господин Рикетиен за 5 минути. Благодаря, много въпроси бяха повдигнати. Аз действително ще изпратя в писмен вид е, отговорите за да, на секретарията, за да могат да ги изпратят на депутатите, защото ще мога да кажа много повече неща. Е, голяма част от е, въпросите се свеждаха до локалните инициативи. Действително във Франция, поне в моя регион, ние управляваме само 20% от средствата на национално ниво, останалите се управляват на место ниво. И работиме много с местните партньорства, с местните власти, които имат сериозна роля, естествено, но и с други специализирани органи и посредници, примерно организации за заето, за откриване на работни места, за внедряване на хората обратно в общността и така нататък. Тоест, местните партньорства под е, наблюденията на местните власти е, се е, биват окоръжавани и активно ангажирани в тази дейност. Тоест, дейността е разпределена на териториален принцип и се следва а, принципа да се подкрепят инициативи, които реално работят. Имаше въпроси също и за социалните показатели. А, един от възможните варианти е да се ползват а, индикатори при одита. Действително не е лесно. Но за момента не можем да кажем, че имаме едно много високо ниво на успеваемост. Има някои моменти, които са определени като проблематични и те не се отнасят само за младите или не за младите или така нататък. И се дава, ние работим за това да има програми, да дават възможност за по-добра ориентация по целия живот за търсене на активно включване в трудовия пазар naturellement témoignage de ceux qui en ont vraiment bénéficié, quels avis ils peuvent avoir de cette fréquentation. Sur la réduction du nombre за намаляването на броя на отпадналите от училище, действително смятам, че имаме резултати. Можем да цитираме данни. Тук мога да направя връзка с местните инициативи, защото има национална политика, която работи и в посока на това да се съчетава училище с професионално образование. Същото се практикува и в Германия и затова се, дава, се търси възможност за предоставяне на стажове като тези мерки се прилагат и на местно равнище. Да се предлагат подобни е, контракти за работа на най-изолираните е, е, лица и критериите за е, включване на лица в подобни курсове за обучение, примерно, това може да е един критерий за успеваемост. Два, две основни линии могат да се формулират за използване на публичните средства. По, от една страна това са проекти с а, е, малки проекти – където съществуват организми или структури, които а, нямат възможност да се справят с а, по-сериозни е, проекти. Във всички случаи е необходимо да има упростяване до едно ниво. Трябва да се мисли в такъв смисъл. А, също така, другия вариант е да се търси е, добро управление или е, е, някакъв орган, който да подпомага управлението. Той може да бъде на всякакво ниво, включително и национално. Това е един от възможните варианти. И накрая за е, възможностите за обучение. Tout simplement, parce que euh, les taux d'intervention sont attractifs. Pourquoi dans ces... много euh, често са много ефективни подобни мерки. Те се свързват и с социално е, приобщаване. Аз е, лично обаче смятам, че отпускането на средства с различна степен на финансиране ще даде възможност да се появят и много по-разнообразни проекти. Благодаря. Преди да дам думата на последният ни оратор, искам да се възползвам от това, че отсъствах и сега ще си е, се възползвам от правото си да задам един въпрос. Е, Сметната палата анализира функционирането на Европейския социален е, фонд и се коментира, че има проблем за това да има по-голямо разнообразие от партньори. Можете ли да коментирате това? Нека тогава да отговоря аз, защото мисля, че към мен бе отправен въпрос. В момента 14 посреднически органа имаме във Франция и по всички оперативни програми са общо 17. Мисля, че Сметната палата, както казахте, е, иска да се получи по-голяма рационализация на дейността на тези органи които се финансират от социалния фонд. Ние работим по този е, въпрос. Формулирали сме много малко приоритети по трите оси, които говорих за достъп до трудовия пазар, социално преобщаване и така нататък. Тоест се опитваме да не се губим в една безкрайна от теми. Но от друга страна, не искаме да ощетяваме този или онзи от социалните фондове, а по-скоро да търсиме конкретни резултати. Има органи и организации, които извършват отлична работа и други, които не са толкова успешни. Затова е много важно да се идентифицират добрите практики, които дават резултати и всъщност да се формулират критерии като критериите за заетост, примерно, трябва да са свързани с това да не се създават неустойчиви работни места и така нататък. Председателката, благодаря. Въпросът е критиката на Сметната палата дали няма да ни е полезна при новата формулировка на законодателството. И сега последно давам думата на господин Адам Кулман. Sie haben die anderes... Окей, äh, okay, alors... Аха, разбрах, разбрах. Вие сте тръгнали по обратен ред, значи давам думата сега на последният оратор, господин Бартелс. Благодаря много. Партньорството, социалните индикатори и е, идеята за лабораторията. Това са трите неща, по които ще говоря. По партньорствата няма въпроси. Ясно е, че, е, ясно е, е, че искаме равнопоставено третиране навсякъде във всички региони, но когато говорим за партньорство, трябва да е ясно, че искаме да го постигнем в Германия. Това не трябва да означава разрушаване на съществуващите структури. Трябва да го направим заедно е в рамките на Европейския социален фонд. Има части от структурата на администрацията, които вече добре знаят какво работи добре за тях и, няма нужда, и нямат нужда от нищо друго, нищо ново. Затова трябва да се види как точно Европейския социален фонд може да доведе до специална добавена стойност, до нова добавена стойност, например в селските райони или в други райони. Трябва да видим какво е предложението на федералното правителство за национални реформи. Можем ли да предоставим повече данни, например, за, по отношение на индикаторите? да кажем, може да се изчисли каква е пропорцията на дългосрочно незаетите за някакъв конкретен период. Има и други показатели, които могат да се изчисляват. Това е важно, за да се види кои хора наистина са дългосрочно незаети – и да се насочат по-конкретни усилия към тях. Не само по отношение на пазара на труда, а и по отношение на живота им като цяло. Има много хора, които просто имат някаква древна работа, от която обаче не могат да си изкарат хляба. Така че трябва и на тях да им се помогне. По-настоящем нямаме политическата власт да приложим това. Що се отнася до безработицата, и там има конкретни показатели. Ето да кажем, може да се оцени удовлетворението от работата преди и след въвеждането на дадена мярка. Може да се оценяват и други показатели. Знаем, например, че има нов доклад, който показва, че Германия действително изостава. Твърде малко сме направили в тази област. Що се отнася до годността за заетост, да използваме някакви решения, които не са специално замислени за нашата ситуация – Що се отнася до възможността на Европейския социален фонд да бъде използван за нещо като лаборатория за разрабатване на нови мерки. Аз като германец много години съм мислил по този въпрос. И знам, че е много важно да има структури, които са подходящи на, за възрастта. А, да се събират млади и възрастни в едни и същи екипи, за да може да има предаване на познанията. Не мисля, че 67 годишната възраст за пенансиране а, е задоволителна за хората. Повечето ще предпочитат да се пенсионират по-рано – и просто ще вземат по-низки пенсии. пенсии. Трябва да видим кои мерки трябва да се разглеждат като примери. Как можем да върнем повече хора на работа и как да го направим така, че да не изкривим пазара на труда, нито да притискаме хората да приемат нестабилна работа. В Германия просто се говори, но вече трябва и да се действа. Благодаря. Благодаря за това заключение. Сега, е, както ми казва, трябва да дам думата и на комисията. Заповядайте. Не знам кой точно ще се изкаже. Uh, Благодаря. Аз съм... Е, моето име е Мариана Тошева. Аз се занимавам в Генерална дирекция заето с е, отношенията с съвета. Благодаря за това, че ни давате възможност да изслушаме позицията на е, някои от е, бенефициентите, хората, които на място работят със социалния фонд. Отбелязах си ясните послания, които ни дадоха тримата колеги за това, че е, социалния фонд трябва реално да се прилага защото в настоящата ситуация, економическа и социална, трябва да се направи много за хората в Европа. Всеки, който се запознал с, с разпоредбите за Европейския социален фонд, общия регламент и специалните регламенти, знаете, че комисията смята да продължава с двойния подход – а именно недискриминацията и равенство между половете. Тези принципи ще продължат да се прилагат и през следващия програмен период. Отбелязахме желанието за това партньорствата да бъдат подкрепени от Европейския съюз. Обаче трябва, разбира се, да отчитаме и наличните средства. Смятаме, че минималният дял от 25% е наистина минимална стоеност. Ние смятаме, че този показател трябва да бъде по-висок в рамките на Европейския социален фонд. Имаме намерение винаги, когато можем да подкрепяме партньорствата и смятаме да включим етичния кодекс като част от разпоредбите, така че всичко, което прави Европейския социален фонд по места, да бъде възприемано като обща отговорност. Заплащанията сега. Тук много уместно се говореше за необходимостта от по-редовни плащания на крайните бенефициенти. Искам да ви уверя, че в общия регламент ние искаме да гарантираме това плащанията да се извършват към държавите членки само след като вече е извършено разплащане от страна на управляващия орган спрямо окончателни или, извинете, крайния бенефициент. Така че ние искаме да се уверим, че плащането е било извършено надлежно и своевременно преди да възстановим разходите. Ние сме наясно, че трябва да имаме добри показатели, които да ни дават ясна представа за влиянието и въздействието на Европейския социален фонд върху младите хора, всички групи хора, особено уязвимите групи, като бедните хора, лица в неравностойно социално положение. Наистина през последните години нямахме достатъчно добри надежни индикатори, които ни позволяваха, които биха ни позволили да набележим бъдещи мерки. Затова смятаме, че можем да предложим такива показатели. Смятаме, че някои от социалните иновации, подкрепени от Европейския социален фонд, водят до реални промени в политиката на държавите членки. И още един допълнителен елемент, който е свързан с нашия ангажимент с противодействие на дискриминацията и равните възможности. Това са изискванията в общия регламент националните органи за осигуряване на равнопоставеност да наблюдават оперативните програми и да следят доколко тези програми включват и реализират тези принципи за равнопоставеност и недискриминация. Много бях впечатлена да чуя, че Френската сметна палата е отбелязала ролята на междинните органи. Ние имаме подобни случаи в другите държави членки. През следващия програмен период ще се стремим да упростим и рационализираме дейността и ще се стремим винаги, когато имаме междинни органи, че те трябва да бъдат бенефициенти. Трябва да сме наясно кои са междинните органи, кои са бенефициентите. Мисля, че в момента има едно объркване и смесване между бенефициентите и междинните органи и това създава проблеми при изпълнението на програмите. Благодаря ви много. Очакваме становищата на комисията по заедостта. Благодаря ви. Благодаря. С това приключваме работата си. Мисля, че и госпожа докладчикът също иска да се изкаже. Нека да е кратко обаче. Благодаря. От е, името на всички мои колеги, докладчиците в Сянка и депутатите, които работиха по тази тема и които са много ангажирани с развитието на социалния фонд, искам да благодаря на тримата оратори. Много интересни неща чухме днес след обед. Теми, те, които засегнахме, госпожо председател, се отнасяха и за необходимостта от социален диалог – за да се развива социалния фонд и да се е, стимулират проектите. Е, да се разгласява, така да се каже, политическата цел посредством проекти. А това ще стане, когато е, всички работят в тази посока би следвало да се сложи акцент и на ученото през целия живот и на сътрудничеството с социалните партньори. Втората тема бе необходимостта да се формулира европейска политика и национална политика, която да бъде прилагана на местно ниво. Защото в тази верига има някакво прекъсване, което не можем да преодолеем. Третата тема бе упростяването, да има прагови стойности, е, да се оцени ефикасността на посредническите органи и така нататък. Тоест, в бъдещите оперативни програми има какво да се направи. Мисля, че е, трябва много добре да изтъкнем какво позволява да е, направи социалния фонд по отношение на иновациите. Но проблема с ефикасността на разходването на средствата е такъв, че трябва да се търси индивидуализиране на проектите. Именно това е много трудно, защото политиките са глобални, не е толкова лесна. Ето, това са основните теми, е, по които ние трябва да работим, подкрепяйки и нашите партньори. Благодаря, госпожо председател, за цялото изслушване. Председателката, благодаря. Благодаря и на нашите оратори. Извинете ме, че не можах да присъствам тук през цялото време. Е, ще видя всичко, което сте изпратили като отговори. Дискусията по тази е, тема ще продължи на 22, 23, 24 април. За днес приключихме с работата си и утре ще се видим в 9 часа, за да продължим. Довиждане, приятна вечер!